Uh, well, good morning, everybody. Um, a very uh, warm welcome uh, on a cold day to the European Parliament. And it's great to see uh, so many people. Добро утро на всички. Много се радвам, че има толкова много хора присъстващи в залата. Надявам се, че и повече е, колеги депутати ще дойдат, но мисля, че беше време да започнем, защото тук е комисарят Вивиан Рейдинг, комисар отговарящ за правосъдието и основните права на гражданите, както и комисаря Джон Дали, комисар отговарящ за правата на потребителите. И тъй като е важно това, че е, имаме тук представители от Европейската комисия, добре да започнем. Тук става дума за потребителите и за стратегията за потребителите от 2014 до 2000 и 2012 до 2014 година и е добре е да съберем всички е, познания, които можем. Както знаете, това е инициатива, която нашата комисия с радост подкрепя и за това се радвам много, че тук е Кириакос Триантафилидис, който беше много активен по нашия доклад за нашето становище по въпроса за стратегията на потребителите. Представителите на комисията са тук до 10 часа сутринта, така че ще могат да отговорят и на въпроси. Много се радвам, че Айонас Берин Лисбърг, представител на председателството, също е тук така че много се радвам, че и съветът е представен в лицето на представител на датското председателство. За датското председателство политиката за потребителите е много важна и ще има Ден на потребителите в Копенхаген много скоро. Първо ще дам думата на Вивиан Рединг, Джон Дали и Джонас Беринг Лисбърг, и е, след това ще имаме възможност за въпроси. Така че е, предимство ще имат депутатите, но ако има и други в залата, желащи да зададат въпроси, а, моля, а, изпратете ми един лист с вашето име и ще ви дам има, думата. Нашето съседание се предава по интернет. Това е част от прозрачността на нашата работа пред гражданите. И се обръщам към гражданите, които се интересуват от тази тема и ни следят по интернет – а, ако имате въпроси и коментари, моля, изпратете ни ги в имейл. Госпожо Рединг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добре дошли. Дами и господа, колегата ми Джон Дали и аз работим по стратегията за потребителите – И господин Дали ще ви обясни в повече подробности за какво става дума. А аз ще говоря за економическата криза. В контекста на тази криза е много важно доверието на потребителите в единия пазар да бъде засилено, защото само едни уверени потребители могат да ни помогнат да излезем от кризата. Потенциалът на единния пазар е огромен, но той не се използва достатъчно. Потребителите, например, които пазаруват по интернет трансгранично, много често могат да избират сред 16%, 16 е, пъти повече а, продукти, но същевременно 60% от потребителите предпочитат да не пазаруват по интернет от а, чужда страна. Защо? Защото нямат достатъчно доверие в тези системи. И така Дигиталният свят значително допринася за обогатяването на нашия живот и за нашата економика. Но също време на хората нямат доверие в а, сайтовете. Много от нас а, са слагали чавка в някаква малка котика или са я оставили там – на някакъв формуляр в интернет, без да знаят какви точно са последиците от това. А, много от нас се безпокоят, че когато плащат по интернет, могат да, да пострадат. Така че всичко това води и до факта, че едва 5% от а, Търговията е в интернет и над 50% от потребителите смятат, че ще е, пострадат, ако използват интернет за пазаруване. Затова трябва да осигурим власт на потребителите. Трябва потребителите да са най-важни, когато става дума за сделки по интернет. Миналата година вече предприехме мерки в тази посока. Създадохме възможност е, всички потребители, закупили нещо по интернет, да се а, е, откажат от сделката в определен период и е, като забранихме скритите надбавки към цените. И е много важно да говорим за общо европейско право за продажбите, което да действа навсякъде в Европейския съюз и да защитава потребителите. А сега нека да говоря за последния ни проект, пакета за реформиране на данните, на защитата на данните. Става дума за много по-висока защита на данните на потребителите в интернет. Вече се говори за дигиталния век. За първи път това беше споменато в директивата за пакетните екскурзии и се оказва, че има много хора, които е, се записват за такива екскурзии по интернет. Е, но там правата им не са напълно защитени. И именно тук разширяването на обхвата на правото и засиленото наблягане на приложението е от огромно значение, защото гражданите са основните действащи лица на вътрешния пазар и вътрешният пазар трябва да им предостави възможности да защитават правата си. И като комисар – отговорен за правосъдието, основните права и гражданството, а моята задача е да направя така, че те да са точно толкова добре защитени, когато пазаруват по интернет, колкото са защитени, когато пазаруват в един обикновен магазин. И за това работим по законотворчеството заедно. Също времено трябва да се погрижим във всяка една държава членка прилагането на това право да е унифицирано и коректно и точно. Благодаря ви, господин председател, че ми дадохте възможност да говоря а, по това право. За нас то е много важно. Малкам Харбър, благодаря. Много се радвам, че е, говорихте по тази тема. Ние работим по доклади по тези теми. Говорим за нелоялните търговски практики, директивата за тях. Скоро ще я обсъждаме. Така че работим по темите. А сега давам думата на Джон Дали, който ще представи своята гледна точка. След това ще дам думата на Джонас Беринг Лисберг. Джон, заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо Рединг, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент, Комисията за защита на потребителите и вътрешния пазар и конкретно на вас, Малкам, за това, че организирахте заедно с Европейската комисия това изслушване по програмата за защита на потребителите. Това е чудесна възможност Комисията работи в областта на политиката защита на потребителите а, и а, може да а, използва ценната работа, извършена от парламента. В сегашните економически условия ние очакваме доклада за уязвимите потребители. Знам, че няколко от докладчиците на вашата комисия са тук и съм им благодарен за ценния принос. Мисля, че говори от името на всички, когато казвам, че дискусията със сигурност ще подпомогне подготовката на програмата защита на потребителите. Нека да ви кажа как смятам, че трябва да изглежда тази програма. Според мен, тя е средство за постигане на определена цел. Целта е Европейския съюз да приеме най-добрата норматива уредба, за да се защитят потребителите. Според мен, това трябва да бъде рамка на принципи, които да управляват а, а, економиката. Тази рамка трябва въз, да даде възможност на потребителите да взимат а, възможности а, за избор. Това е, ще бъде в основата на доверието в нашата економика, както каза наскоро съвета, доверието е в основата на растежа. Ето защо аз мисля, че имаме нужда от стратегическо виждане за политиката защита на потребителите. Това е средство за постигане на целите на стратегията 2020. Целта ни е да овластим потребителите в най-широкия смисъл на думата и да ги поставим в центъра на единния пазар. С това имам предвид, че потребителите трябва да могат да участват активно на пазара и а, това, да, това да стане а, като упражняват правото си на избор. Овластяването на потребителите всъщност означава повишаване на доверието. Политиката защита на потребителите създава условия на равнопоставеност и лоялна конкуренция. Тази програма би трябвало да представлява холистичен подход към защита на потребителите. Вярно е, че много е постигнато в областта на защитата на потребителите в Европа, но заедно с това има опасност от фрагментарност поради липса на координация. Що се отнася до структурата, мисля, че програмата трябва да бъде организирана около 4 стълба, които обхващат е, всички области на съвременната политика, защита на политиката. По-късно ще обсъдим политиките във, всеки, във всеки един от тези стълба. Първо, безопасност на продуктите, е, услугите и храните е основата на всяка политика, т.е. безопасността в предстоящото преразглеждане на директивата за безопасност целта ни ще бъде да засилим управле... наблюдението на пазара на производствената верига и да видим как най-добре да решим проблемите с безопасността на услугите. Второ, ако искаме да увластим потребителите, те трябва да имат достъп до информация и инструменти нарастващата сложност на пазарите изисква прозрачност на информацията и филтрите на посредниците трябва да бъдат надежни и безпристрастни. Предоставянето на студенти, които са утрешните потребители с основно с основна информация е много важна предпоставка, за да бъдат е, потребителите по-информирани. След е, обстойно е, след обстоен анализ, ние сме взели решение да работим в по-тясно взаимодействие с заинтересованите лица, като организации в защита на потребителите характеристиката на тези организации трябва, тези организации трябва да станат по-видими и по-важни. Ясният глас на потребителите при, и при взимане на решението на национално и европейско ниво изисква засилване на капацитета на Организацията за защита на потребителите. Трето, гарантиране на правата на потребителите, в това число и в секторните политики. Индексът на вътрешният пазар показа, че банковите услуги са проблематична област за потребителите. Вивиан подчерта няколко законодателни области, които ще станат част от тази програма. На четвърто място трябва да направим така, че изпълнението трябва да бъде в основата а, на рамката за защита на потребителите. Потребителите трябва да имат възможности за правна защита. В тази основа трябва да надграждаме върху извършното до сега в областта на альтернативното решаване на спорове. Не трябва да направим така, че мошениците да бъдат изтикани от пазара. Това е важен въпрос и за потребителите и фирмите и нарастваш и все по-големи предизвикателства в сегашните условия как да вървим напред, засилена координация на мрежите за изпълнение, мрежа за, на организациите за защита на потребителите. Заедно с това трябва да отчетем основните предизвикателства пред политиката за защита на потребителите, например необходимостта от по-устойчиво потребление. Устойчивият избор трябва да бъде лесният избор за потребителите, които няма да могат да решат проблемите с разхищението на храните без, а, без да разполага с необходимите възможности за това. To... Проблемите не са лесни, но ние трябва да направим така, че конкретната ситуация и проблемите на уязвимите потребители да се взимат предвид. В заключение искам да кажа, че за мен политиката защита на потребителите е много важна. Тя трябва да ни помогне да постигнем динамичен економически растеж. Аз говорих за безопасността, информацията, права, изпълнение – убеден, надявам се, че споделяте моето убеждение, че ясната, силната политика защита на потребителите ще бъде решителен принос за повишаване на доверието на потребителите в единния пазар и ще бъде много важен фактор а, за повишаване на растежа, от който имаме толкова голяма нужда. Председателят, благодаря ви за това, че изложихте толкова ясно елементите, които бихме искали да видим в програмата защита на потребителите. Благодаря ви за това, че очертахте проблемите, по които ще говорим по-късно в нашата конференция. Ние излязахме едно... С нощи беше публикувано едно проучване за уязвимите потребители. Госпожа Перес ще участва малко по-късно на нашата конференция с изложение. Сега, за да приключим с встъпителните думи, ще дам думата на а, Йонас Беринг Лисберг, заместник постоянен представител на Дания към Европейския съюз. Онези от аудиторията, които имат въпроси, могат да ни ги изпратят в писмен вид. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския парламент и на Европейската комисия за това, че покани датското председателство на тази конференция. Благодаря и за е, топлите думи. Датското председателство дава голямо значение на програмата защита на потребителите през 6 месеца, в които ще е, осъществяваме председателството. Нашата програма се нарича е, Работеща Европа. Сред най-важните елементи са безопасността и динамиката в Европа. Това съответства на предизвикателствата и възможностите, свързани с програмата защита на потребителите. Ние очакваме да получим стратегията и смятаме, че съществуващата стратегия за политиката за защита на потребителите е чудесна основа, на която да продължаваме стратегическото планиране. Много важен принос тук ще дадат и докладите прияти от Европейския парламент. Те са много важен принос не само за комисията в процеса на разработване на стратегията, но и за работата на съвета. Сега, по отношение на казаното от комисаря Дали, искам да потвърдя, че според и според съвета, двата основни елемента в програмата защита на потребителите трябва да бъдат доверието на потребителите и областяването на потребителите. Тези две ключови думи са и цели сами по себе си и средства. Средства за насърчаване на растежа и подобряване на условията за потребителите и фирмите. Заедно с това те те са и а, показатели за това, доколко сме успели. Ние трябва да правим конкретни измервания, изчисления, за да видим дали Европейският съюз се движи в график. Искам да поставя акцент върху два приоритета, свързани с програмата защита на потребителите по време на датското председателство. На първо място програмата на потребителите и второ предложенията за альтернативно решаване на споровете и онлайн решаване на споровете. Що се отнася до решаването на споровете, това е част от новогодишната а, рамка и няма да можем да приключим въпроса по време на датското председателство, но се надяваме поне да постигнем споразумение между държавите членки по тази много важна програма. Може би е, средствата няма да са е, толкова, е, толкова много в сравнение с сумите на многодишната финансова рамка, но се надявам поне, че по този начин ние ще получим представа за това къде са основните предизвикателства, това е програма, по която ще работим. Надяваме се да постигнем споразумение и след това следващите председателства ще работят заедно с, с Европейския парламент, за да се постигне споразумение. Второ, една много важна законодателна стъпка към по-доброто изпълнение на закона и правната защита е альтернативното решаване на споровете и а, онлайн а, и, решаването, и онлайн реша, споровете. Мисля, че това е много важен принос и за това се радваме, че това е една от 12-те ключови дейности, залегнали в акта за единния пазар. Държавните и правителствени ръководители подчертаха в края на януари, че се надяват, че тези предложения могат да станат реалност до края на юни тази година. Това е много амбициозна цел, но мога да ви кажа, че разговарях с докладчиците и ми се струва, че ако положим усилия, можем да постигнем споразумение по тези споразумения. Ние определено имаме желание да това да стане. Разчитаме на взаимодействието с комисията. Предложенията не създават нови европейски структури те ще използват съществуващите възможности за альтернативно решаване на спорове с търговци и приложението им и на национално ниво. По този начин ние се съобразяваме с спецификата в държавите членки. В заключение искам да кажа, че ни предстои много работа, конкретна законодателна работа. Благодарение на предложението на комисията, тук става дума не само за правата на потребителите, става дума за насърчаване на растежа и реализиране на пълния потенциал на цифровия единен пазар. Като председателство за следващите 6 месеца ние ще направим всичко възможно да допринесем за повишаване на динамиката, като е, се базираме и на предложенията на Европейския парламент. Председателят благодаря на тримата оратори. Сега разполагаме с време за въпроси. Е, тази част на заседанието трябва да приключи в 10. Госпожа Рапти каза, че има желание да зададе въпрос и затова ще й дам думата. И така, онези, които искат да се изкажат, могат да се запишат. Също така, у, представителите на аудиторията, които искат да изпратят въпроси, могат да го направят. Благодаря. Пожелавам добре дошли комисарите. Аз оценявам вашето присъствие. Е, не изслушах от самото начало изказването на госпожа Рединг и съжалявам за това. Е, проерхоме аптин Елада, и опия... Е, искам да направя една връзка. Идвам от Гърция с нощи или по-скоро рано тази сутрин известен брой е, решения бяха взети. И отново става дума за програма за сериозни економии, което означава, че потребителите ще трябва още повече да внимават, защото, разбира се, човек колкото по-малко пари има, толкова повече мисли, когато трябва да пазарува. И това е здравата логика. Така че много, внимава, много се внимава какво се купува, особено пък и когато става дума за някакви продукти, които не са с високо качествено. И е, имам един въпрос, господин, дали вие говорите за механизъм за альтернативно решаване на спорове. Но говорихте за колективните е, колективното решаване на спора. Разбира се, това позволява за потребителите да бъдат намалени разходите, когато те смятат, че са ощетени по някакъв начин. Това е съвсем актуален въпрос и говорихме много по този въпрос. Най-вече искам да ви припомня дебата и гласуването на пленарното заседание по доклада на господин Ленам е, това е една тема, която бих искал малко повече уточнение от страна на, господин Дали. Благодаря за чудесната работа, която извършвате в защита на потребителите в Европа. Да, мисля, че ще помоля Джон Дали да отговори. После госпожа Рединг ще направи няколко коментари Както знаете, е, ние взехме вече ни начални мерки е, в тази, по, този, по тази тема, като държим сметка за процедурите, които се провеждат онлайн, така че ние ще е, искаме да постигнем определено равнище на минимални стандарти, за да решим, да, за, в, в полза на това решаване на альтернативно решаване на спорове. Трябва да се държи сметка, разбира се, на ситуацията на различни държави членки и да видим какво се става в съответните държави. Но смятаме, че предлагаме една много добра система, която може да има общ наменател с а, други с тези системи за решаване на спорове. И както каза госпожа Рединг, цифровия пазар е нещо, което ние искаме да развиваме и считаме действително, че цифровия пазар, пазаруването по интернет, който за момента е 5%, ние искаме да стигнем до 15% поне – което може да представлява нещо от порядъка на 50 милиарда евро оборот. Искаме да сме сигурни, че потребителите имат доверие в света на дигиталното, благодарение на процедури, които ще им улеснят, ще улеснят живота им, ще им позволят да прибягват до системите за альтернативно решаване на спорове. Може и това да бъде трансгранично, може да са колективни постъпки и навсякъде, където, където потребителите не са доволни, могат да прибягват до тази система за альтернативно решаване на спорове и освен това, ние в момента работим по въпроса за обещетенията и ще помоля госпожа Рединг да продължи с това. Благодаря. Uh, във връзка с казаното току-що от моя колега Дали, е действително е много важно, е, вярно това, че альтернативното разрешаване на спорове ще ни спести пари. Проучванията показват, че Времето, което е загубено поради това, че не се използва медиация, може да се приравни на 400 допълнителни дни, а разходите са до 13 000 евро на, за всяко отделно дело. Така че е много добре това, че колегата Дали сложи е, въпроса за альтернативното решаване на спорове на масата. Сега, вие всички знаете, че имаме директива за медиацията, която трябва да е влязла в сила във всички държави в членки от 1 май 2011 година. Аз следя как върви приложението на тази директива и виждам, че в някои страни правителствата са приложили директивата за медиацията не само за медиация при трансгранични спорове, но и за медиация при вътрешни проблеми. В някои страни медиацията е задължителна там, където тя отговаря на естеството на диспута и където има финансови санкции, а други са я направили задължително там, където има трансгранични сделки. В пет държави членки въвеждането на тази директива, нейното транспониране и влизането в сила на е, съответните разпоредби не е приключило, така че обмислям възможностите за процедура по нарушение. Но а, и аз а, в духа на директивата за медиацията първо обсъждам нещата с държавите членки и голяма част от тези държави членки вече придвижват нещата напред. Що се отнася до колективните искове, работим с комисаря Дали и комисаря Алмуня. Получихме писмо от председателя Лене, който призовава председателя Барозо да изчака да спре работата по въпроса преди а, докато не се произнесе парламента, Парламентът се произнесе миналата седмица, резолюцията бе гласувана, и това ще е много важно за нашата работа. Европейският парламент заявява, че иска хоризонтален инструмент. Посланието ви е получено. Тримата комисари се захващат за работа и, и скоро ще получите съобщение – този въпрос и се надявам до края на 2012 година да имаме възможност за колективни искове. Надявам се, че и присъстващите в аудиторията имат желание да участват. Моля ви, бъдете възможно най-кратки, за да може гостите ни да имат възможност да отговорят. В 10 часа трябва да приключим с тази част от изслушването. Господин Трианта Филидис и господин Шваб ще имат думата за въпроси. Много се радвам, че тук е госпожа Гекалеки, е, която е заместник председател на обсерваторията за потребителите, представител на шведската датска организация също е тук е, и представител на италианската на Италианска организация на потребителите, с които е, добре се познаваме и те ще имат думата за въпроси. Господин Трианта Филедис. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на ораторите. Много се радвам, че те правят всичко възможно да засилят доверието на потребителите в трансграничната търговия, като овластят потребителите и засилят техните права и възможности. Има много неща, които се планират. Нова програма за потребителите 2014-2020, нова политика за потребителите 2014-2020. Необходими ли са всички тези елементи, могат и да се следят и координират? Благодаря за въпроса, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря за тези е, изказвания. Госпожо Рединг, е, Вчера казахте по повод България и Румъния, че съдебната система да работи по задоволителен начин и като анализирам ситуацията на потребителите в Европа, мисля, че трябва да се вземе също под внимание и правосъдието, най-общо казано, защото потребителите трябва да могат да бъдат чути от правосъдието. Може да ни кажете каква е, какъв е вашия анализ на ситуацията с защитата на потребителите в Европа за всички държави, дори и там, където има известни проблеми. Благодаря, госпожа Кекелеки. Е, ехо. Благодаря, господин председател. Е, един въпрос е, към комисар Рединг вашето изложение тази сутрин поменахте нови предложения на комисията, що се отнася до продажбите. Казахте, че целта е да се защитават потребителите, е, но знаете ли, че в някои държави членки тази защита всъщност е провалена, тя е саботирана. Някои държави членки е, всъщност намалиха защитата на потребителите. И така, ще има ли истинска хармонизация благодарение на това предложение на комисията или не? Аз идвам в Гърция и мога да ви кажа, че имаме много сериозни проблеми, що се отнася до продукти, които са дефектни или примерно някои клаузи, с които се злоупотребява. Аз вие познавате, запознате ли сте с тези проблеми, с които се сблъскаме в Гърция? Благодаря, господин Хендриксън. Благодаря. Много се радвам, че мога да се обърна и към дамата комисари по тази тема, защото бяха представени отлични инициативи в традиционни области, в които комисията винаги е била много ефективна. Същевременно обаче има нови предизвикателства в света. Става дума за устойчивото потребление. Затова искам да попитам и двамата комисари как възнамеряват да интегрират устойчивото потребление в новата стратегия за потребителите. Мисля, че това е много важно. Необходима ни е потребителска политика, която да взема предвид устойчивото потребление. Председателят благодаря много. Отлични въпроси. Госпожа Сикарели има думата. Благодаря за тази възможност да се изкажа. Асоциацията, която представлявам, приветства стратегическите насоки, които ви опоменахте, т.е защитата и участието на потребителите. Това се трябва да се извършва чрез асоциации на потребителите, откъдето му е въпрос. Може ли да кажете някои подробности? Какво смятате да направите, за да може асоциациите на потребители да участват в този процес и кои асоциации? А след това, до, що се отнася до достъпа до правосъдие, може ли да се предвидят инструменти, които да позволят този достъп до правосъдие за асоциациите. Имам предвид по-специално тези колективни жалби е, и процеси и всичко, което позволява да се засили е, съдебната практика и да се разшири в областта на потребителството, на потреблението. Е, що се отнася до участието на асоциациите, предвиждате ли повече от простото обучение, простото информиране. Предвидите ли също някакви помощи, като правни, извънправни помощи за защитата на потребителите? Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Джон Дали вече може да отговори, след това Вивиан Редник и след това господин посланник. Uh, благодаря. Бих искал да се занимая с няколко от повдигнатите въпроси. Първо, що се отнася до многообразите на инициативи и програми, които виждаме в Европа. Има действително множество системи в Европа, но има конкретни въпроси, на които трябва да се реагира с конкретни действия. Когато говорим за програмата за потребителите, тя всъщност представлява финансовата рамка, с която можем да поддържаме всички мерки в областта на защитата на потребителите. Много важно е да можем да разчитаме на нея, за да може ресурсите да са разположени. И така, да изпълним ангажиментите си, свързани с стратегията за потребителите. А, ясно ми е, че по някой път звучи объркващо това, че има толкова много елементи, но а, всъщност тези елементи допринасят за различни части на нашата работа. Що се отнася до устойчивостта? А, която бе засегната и от, и от госпожа Рапти. Действително, поведението на потребителите в това положение на криза става все по-важно. Трябва да продължим да информираме хората. Трябва да направим така, че потребителите да имат на разположение всички инструменти и възможности, за да вземат устойчиви решения устойчиви не само от гледна точка на екологията, за намаляване на отпадъците, например, но и устойчиви от гледна точка на начина по който живеем днес. Така че да се направят възможно най-добрите решения за това а, от какво имаме нужда и какво ще ни е полезно. Да се направи избора на пазара. Много важно е да продължаваме да образоваме потребителите за това как да използват информацията, с която разполагат. Една от големите крачки, които правим с всички мерки за етикетирането, например, и за информирането на потребителите, е именно постиженията в тази област. И трябва да продължим да информираме потребителите. Трябва да ги информираме за това как най-добре да намерят това, което на тях лично им е необходимо, защото хората имат нужда от различни неща. Що се отнася до потребителските организации – ние също се опитваме да увеличим капацитета на потребителските организации в държавите членки. Посещавал съм потребителски организации в много страни и си давам сметка, че е, ресурсите им много се различават. Затова е много важно капацитетът на тези организации да се засили, за да може потребителите действително да имат глас. Що се отнася до колективните искания, един от важните въпроси е участието на потребителските организации в процеса. Според нас, Така се дава повече власт на потребителските организации. В някои страни това вече се прави и мисля, че е добре. Неправителствените организации, защитаващи потребителите, са много важни не само защото наблюдават случващото се по места, защото могат да ни предоставят и на нас, отговорните за политиката, вярната информация, възоснова на която да вземаме решение. Госпожа Рединг. Може би вашата комисия не ме познава толкова добре, колкото другите комисии, но нека да кажа, че аз държа не толкова на многото доклади, колкото на конкретните резултати и конкретните решения. Имаше два въпроса за правосъдието. Всъщност, ако в някоя страна на Европейския съюз правосъдната система не функционира, последицата е економика, която не функционира защото няма доверие за инвеститорите, няма доверие у потребителите, че правата им ще бъдат защитени. Това е причината, поради която във всички държави членки а, ние обръщаме внимание на достатъците в съдебната система. Както каза господин Шваб, а, има държави членки, в които системата съдебната система е под наблюдение в България и Румъния, но има още нещо. В страните, които имат сериозни економически трудности, сме изпратили експерти, които да подпомогнат е, системата, съдебната система. Това става в Гърция, Ирландия, Португалия и започваме да изпращаме наши представители в Италия. Много е важно гражданското правосъдие да функционира. Без това няма правна сигурност и в обществата ни не могат да функционират. Това не е нещо, за което пишат медиите, но е факт. Сега една информация, която може би още не сте виждали. За първи път има възможност организацията за защита на потребителите да заведат дело в съда от името на потребителите. Това е в директивата за защита на данните. Както виждате, това не е на първа страница на вестниците, но е конкретно нещо. Но пом и помага на потребителите да защитят правата си. Сега, един друг проблем, свързан с Европейския закон за продажбите. Рядко съм чувала повече фалшиви декларации и подвеждащи твърдения за това законодателство. И ако госпожа Кекелеки е права, законодателството би било много лошо. За съжаление, не, по-точно за щастие, тя не е права. Първо, този регламент не засяга националните норми. Това е, е инструмент, който е насочен само към трансграничните дейности. И тук има проблем, защото само 6% от нашите потребители се осмеляват е, да осъществяват трансгранични сделки, просто защото се притесняват. Сега, какви са правата? Ние не ги задължаваме да изберат а, система. Имат възможност да изберат нова система, ако желаят, и то само за трансгранична търговия. Директивата за правата на потребителите е възпроизведена почти дословно в новия регламент – но директивата за правата на потребителите третира само три аспекта а, от 18-те на другия документ. Т.е. директивата предоставя много повече права от директивата за правата на потребителите. Например, по а, отношение на средства защита при дефектни стовки и а, периодът, срокът, който потребителят има за прекратяване на договора. Така че бих посъветвала да се чете онова, което е в документите, а да не се чете само онова, което е в комюникетата. Боя писателят, боя се, че нямаме време за повече въпроси, но има още три въпроси. Има още три въпроса, Говори се извън микрофон. Извинявайте. Госпожо Рединг, проучих предложението. И има и там се казва, че държавите членки могат да прилагат този факултативен инструмент в националното законодателство. Това е първото. Второто, когато потребителят приеме този факултативен инструмент, той е лишен от Рим 1. Тоест няма нищо конкретно в предложението по отношение на това дали потребителят приемащ факултативния инструмент може да приложи Рим с други думи, има много спорове, има много правни въпроси и имаме нужда от а, прецизиране. Съвсем набързо. Пър, първо, за да успокоя всички. Комисията по правни въпроси ще организира четири обществени изслушвания по различни аспекти на общия закон за продажбите до лятото. Т.е. всички ще имат възможност да зададат въпросите си. Сега в резюме. По отношение на първия въпрос, както в директивата за медиация, ще може да и ще има възможност за изпълнение за повечето държави членки, това ще означава допълнителни права по втория въпрос. Е, регламента Рим 1 не се променя по никакъв начин от е, този законодателен инструмент. Благодаря ви за тази оживена дискусия. Благодаря и на участниците от аудиторията. Е, след като комисарите си тръгнат, ще направя резюме. Искам от ваше име да благодаря и на двамата комисари за това, че бяха тук, за това, че се съгласиха да отговорят на въпроси и за встъпителните им думи. Надяваме се да продължим работата с вас и аз се надявам, че и вашето участие през останалата част на нашата конференция ще продължи, тъй като ни предстои да решаваме много въпроси, свързани с защита на потребителите, областяването на потребителите и практическото изпълнение на законите за защита на потребителите. Благодаря. нека да им благодарим по традиционния за това начин. And if you give us a moment, we're just going to rearrange the platform for the next И сега съвсем накратко ще променим участниците а, горе на трибуната. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now, uh, can I invite you to um, resume your places? Дами и господа, да продължим. Моля, заемете местата си за следващата част. Господин Шваб и госпожа Руле, умолявам ви. Нека да продължим работа. Благодаря ви. Сега преминаваме към тематичните заседания. Сега искам да благодаря, да благодаря и да приветствам с добре дошли на нашите оратори. Много съм щастлив, че няма да председателствам. Ще следя нещата но няма да участвам пряко. Заседанието ще бъде председателствано от много компетентни лица, представители на Генерална дирекция здраве и потребители в Европейската комисия и от Генерална дирекция правосъди, основни права и гражданство. Много се радвам, че аудиторията до сега участваше активно. Ще помоля следните лица да се идентифицират и да, заявя, и да кажат дали, ще, дали по-нататък ще а, се изкажат. Анелия Севинска, Пьетро Джордано, от е, Организация защита на потребителите в Италия. Къде е? Къде сте? Да, ето ви там. И Корнелия Талш от Германска организация защита на потребителите. Вие сте се записали в моя списък или в списъка на председателстващите. И ако някой друг иска да си изпрати визитната картичка или пък е, листа, чрез разпоредителите ще, ще ви включим. Разбира се, депутатите, моите колеги депутати имат предимство, но като виждаме компетентността на представителите на аудиторията, е очевидно, че дискусията само ще спечели. Сега ще е, представя Паула Коджи и ще представя е, още един път е, господин Киряко Странта Филидис. Нашата комисия свърши чудесна работа е, и ще дам е, думата на Кирякос да представи своя доклад. Ясно е, че Можем да очакваме от комисията нов документ през май и юни. Той ще изложи правата и изложенията на потребителите. Нашата е, парламентарна комисия също предлага е, своите възгледи за защита на потребителите. Ние получихме становища на много на много организации за защита на потребителите. Това е много важно, тъй като ние държим потребителите да бъдат в центъра на единия пазар, на фона на изискванията за устойчивост и така нататък. Вътрешния пазар трябва да се разширява и развива и заедно с това да направим така, че това да не е за сметка на работниците и на потребителите, нито пък на околната среда. Следователно Европейския парламент и националните парламенти ще трябва да опазват здравето на гражданите в Европейския съюз, за да се оформи по-устойчиво потребление. За да се потребява по-разумно храната и да няма разхищения. Стратегията за потребителите трябва да отчете факта, че Европейския съюз е, си е поставил за цел да няма увеличение на емисиите и също така да отчита целите на стратегията 2020 за интелигентен и приобщаващ растеж. Тоест да не забравяме от тези 16,13% от населението, които са изправени пред опасност от бедност понякога на потребителите не се гледа като на граждани, а като на клиенти потребителите, разбира се, не са монолитна група. Има разлика между тях по отношение на информираността, на образованието. Единият пазар състои от 500 милиона души и очевидно, че между тях има различия и неравенство. Нашата цел – е да, усъвършен... да подобрим правата на потребителите и да им предоставяме информация. Всички трябва да отвоят усилията си, за да бъдат за да се предоставят повече права на потребителите. Това може да се постигне, като се осъществява наблюдение на пазара и като се усъвършенства изпълнението на пазара. Засилва се електронната търговия, следователно има нужда от мерки за повишаване на доверието на потребителите. Мнозина изразяват опасения относно компенсационният фонд. Сега, ако погледнете индексът за вътрешния пазар, 44% от потребителите казват, че не са сигурни а, какви права е, имат е, при, е, между, при трансгранични сделки. Най-доброто, което можем да направим е да предоставяме повече информация, така че хората да имат възможност да правят сравнения. Заедно с това потребителите трябва да бъдат информирани за своите права и задължения и а, тези права да бъдат а, зачитани. Също така, Личните данни трябва да бъдат защитавани. Защита на потребителите е свързана с безопасността на стоките и услугите и достъпа до тези стоки и услуги. Повече безопасност на продуктите и повече акцент върху уязвимите групи, като децата и възрастните хора, които по природа са по-уязвими, са задължителна част от политиката за защита на потребителите. Целта е децата да бъдат защитени от подвеждаща реклама. Също така има много хора с намалена подвижност, с намален двигателни възможности, ето защо законодателството трябва да бъде написано по такъв начин, че продукти и услугите да бъдат достъпни за всички. Някои изразяват е, опасения е, и относно финансовите услуги поради лошата информация, която получават и лошите съвети. Финансовите услуги е област, в която има какво да се направи. Трябва, се да, трябва да се повиши прозрачността в банковия сектор като първа стъпка. Тази област на търговията а, трябва а, да е приоритетна. Безопасността на продуктите а, трябва да трябва да се възприема като много сериозен приоритет. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Паула. И сега ние ще говорим за безопасност. Когато говорим за безопасност, това е основното изискване за всяка политика защита на потребителите. Става дума за безопасност на храните, на всички стоки и услуги. Ние ще представим преработен вариант на директивата за безопасност на храните. Наблюдението на пазара е от основно значение. Защо не е достатъчно да приеме правила? Трябва да, тези правила трябва да се изпълняват и трябва да има контрол. В дискусията днес ще видим дали и, и има някакви въпроси, които са свързани с съблюдението на пазара. Що се отнася до безопасността на храните? в Европа. Европа е приела най-високо е, равнище на защита. Понякога обаче се налага да променим нормативните документи, за да сме сигурни, че отговаряме на най-новите изисквания. Сега ще дам думата на госпожа Кристел Шалдемоза, която беше докладчик по преработения вариант на директивата за безопасност на стоките. Ние отчитаме позицията на парламента. Кристел има думата. Най-напред искам да кажа, че тази конференция за нас е много важна, за да знаем на кои области трябва да обърнем повече внимание. през последните години темите, по които работя най-активно, е безопасността на продуктите. Аз бях докладчик по преработения вариант на общата директива за безопасност на стоките. Като начало, искам да кажа, че безопасността за потребителите не е пожелата, не нещо пожелателно. Безопасността трябва да бъде задължителна, за да сме, сме сигурни, че това, което се продава на вътрешния пазар е безопасно. В парламента ние предложихме на комисията тази директива да бъде преразгледана бързо, защото има какво да се усъвършенства това законодателство. Но за мен директивата за безопасност на стоките не е единственият инструмент, с който следва да се занимаем. Аз много се интересувам от наблюдението на пазара днес. Законодателството не е толкова лошо. Виждаме обаче, че държавите членки не го изпълняват така, както трябва не го прилагат достатъчно бързо и в достатъчна степен. Това е тревожно, защото ако няма достатъчно наблюдение на пазара, на пазара се появяват измамници, не ги хващат и на потребителите се предлагат опасни стоки. Това не е приемливо. Имаме нужда от по-добро наблюдение, за да вярват потребителите на вътрешния пазар. Знам, че това е област, в която държавите членки имат правомощи, но когато говорим за програмата за защита на потребителите през следващите години, ние трябва да направим нещо, така че ситуацията в държавите членки да се подобри. Това може да стане чрез законодателство, по-добра координация, по-добро използване на ресурсите, но заедно с това трябва да оказваме повече натиск върху държавите членки. А това в момента не се прави. Мисля, че трябва да посочваме поименно у нези, които не отговарят на изискванията. Това, което искам да кажа днес е, че безопасността не е пожелателно. Тя е не нещо пожелателно, а задължително призовавам комисията и колегите в парламента да предприемем нещо в тази област. Знам, че комисията също държи много на този въпрос. Нека да обединим усилия да работим заедно с държавите членки. В крайна сметка става дума за безопасност и за доверието на потребителите. Това е основното, е, което искам да запомните от моето изказване днес. Председателката, да, е, отбелязваме казаното от вас за необходимостта от координация, защото ние имаме нужда от засилена координация и наблюдение. Давам думата на Пол Коберг Вандербрак, който отговаря за здравеопазването в е, Бизнес е, Юръп. Благодаря много. Бизнес Юръп, е, Благодарим благодаря много за тази възможност за представяне тук. Мисля, че безопасността за потребителите не е въпрос на избор. Тя е нещо задължително. Става дума за отговорност пред гражданите, но също времено и за економиката това е въпрос на здрав разум, защото ако искате да печелите, трябва потребителите да имат доверие във вашия продукт и същевременно е въпроси на здрава економическа логика да се избегнат големите опасности от свързани с съдебни дела поради небезопасни продукти. Но също времено трябва да се прилага пропорционалност, хармонизация, да има равнопоставеност, правна сигурност и гъвкавост. Това са важните елементи на защитата на потребителите. Що се отнесе до пропорционалността? Тя не се отнася само до административните процедури, но и до нивото на безопасност. Някои хора казват за безопасността не може да се правят компромиси, но това всъщност не е вярно. Мисля, че всички хора всеки ден правят избор да а, не изберат 100% безопасност, но да постигнат нещо друго, защото иначе тази зала би била пълна, тъй като никой не би се качил на колата си тази сутрин. Празна, извинете. И така, докато е напълно вярно, че безопасността е нещо задължително, степента на безопасност е въпрос на избор. Именно за това е много важно да се види как могат да се дефинират начините за постигане на, на нивата на безопасност. Има различни елементи. Ако има 100% безопасност, това ще намали потребителския избор, ще се намали много често ефективността на продуктите, могат да се покачат цените, могат и, и може и ефективността на бизнеса да спадне. От друга страна има и ползи. А, рисковете намаляват, а, намалява възможността да се причинят щети и намаляват размера на щетите в а, редките случаи, в които те се притесняват. Но а, а, когато има някой малък, а, незначителен риск, никой не иска да плати висока цена, за да го избегне. Хората са готови да го поемат. И така, необходими са ни а, няколко а, условия. Първо трябва навсякъде в Европейския съюз да се прилагат еднакви правила и да се прилагат по един и същи начин. Трябва да са ясни процедурите. Друг много важен въпрос, който се радвам, че госпожа Шелдемозе повдигна, е необходимостта да се ревизира общата директива за безопасност на продуктите. Смятаме, че е много важно изискванията да бъдат покрити а, от инструментите за потребителите и само когато не са покрити, тогава да се покриват от директива, общата директива за безопасността на продуктите. Много важно е да имаме равнопоставеност и е много важно законодателството да не е, води до противоположни резултати на своя замисъл. За това е необходимо и наблюдение на пазар. Благодаря, казва госпожа Коги. Давам думата на Ян Декони, е, член на форума за приложение, който се нарича ProSave. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък, но не това е първата страница от моята презентация. Благодаря. Виждате, че съм приготвил презентация на PowerPoint, за да ви е по-забавно. Безопасността за потребителите и наблюдението на пазара в Европа е важен въпрос, който е, обсъждаме тук вече от известно време. Но първо да кажа кой съм аз. От 1996 година се занимавам с като служител, работя като служител, отговарящ за наблюдението на пазара. Мисля, че това е достатъчно като а, представяне за мен. А, нека да ви кажа каква е ProSafe. Просев е форум на служителите, отговарящи за при правоприлагането в областта на безопасността на продуктите. От 2006 година ние представляваме платформа за европейски проекти. Целта ни е да помогнем за обмена на информация между служителите, занимаващи се с наблюдение на пазара, за да се подобри резултата от тяхната работа. Защо искам да говоря за наблюдението на пазара? Наблюдението на пазара е много важен елемент, който, както каза и колегата до мен, има за цел да създаде равнопоставеност на пазара и да гарантира свободното циркулиране на продуктите. Безопасността е право. Право на потребителя. И ако тя се гарантира, това създава доверие у потребителите и помага за изграждането на вътрешния пазар. С какви трудности се сблъскват органите за наблюдение на пазара? Ами първо има неяснота във връзка с тълкуването на различните определения, задължения и рискове. Не във всички държави членки понятията се интерпретират по еднакъв начин. Необходимо е също така да споделяме ресурсите. Има различни ресурси. Има човешки ресурси, има финансови ресурси. Много важно е да изграждаме капацитета, капацитета за тестване, и натрупания опит и най-добрата практика трябва да се обменя в Европа. От 2006 година насам получаваме финансиране от Европейската комисия и много се гордеем, че можем да твърдим, че на практика трансформираме Европа. Вече през последните а, 5 години сме провели 19 продуктови дейности. Всяка държава членка поне веднъж е очаква акции, извинете. всяка държава членка поне веднъж е участвала в акция, така че всички държави членки участват. И смятаме, че координацията е най-добрият начин да осигурим добро наблюдение на пазара. А, много е добре това, че в момента има програми на европейско равнище за наблюдение на пазара. Добре е също така, че се правят усилия за работа с Китай. Какво сме направили? Виждате на този слайд, че е, шрифтът е дребен, за да се съберат всичките ни дейности – ще а, е, ви очертая последните ни неща. Занимаваме се с, с неща, които харесват на децата, а имитират храна, с а, е, дрехи за маскиране на деца, с лазерни показалки, стълби, с дрехи, които осигуряват видимост при лоши а, атмосферни условия или нощно време и много други. Какво е наблюдението на пазара? Наблюдението на пазара е необходимо и е, за потребителите, и за производителите. За това е необходимо да се координират човешките и материалните ресурси. Необходимо е също така да си сътрудничим и в областта на тълкуването на изискванията, и в областта на самото приложение. Как точно се действа, какви са санкциите, как се процедира. И така, ако искаме ефективно приложение на наблюдението на пазара, трябва да се осигурят общи стандарти и координация. Трябва да има яснота какви са процедурите и каква е честотата на инспекциите. Във Франция, например, се казва, че всеки производител трябва да бъде проверяван поне веднъж всеки 3 години. Това е много важно, защото трябва да се определи каква е ефективност, е, какво е ефективното използване на ресурсите. И така, за тази цел, за да постигнем тези резултати е, и координирано да наблюдаваме пазара, ни трябва и финансова подкрепа и дългосрочен ангажимент – и така, ние всъщност сме един финансово подкрепен орган за координиране. Благодаря много за внимание. Госпожа Коги, много благодаря. Искам да ви е, припомня, че е, по отношение е, на много продукти, например за запалките или за конкретните стандарти, проведените дейности са довели до конкретни резултати. Бих искала да дам думата за въпроси госпожа Струкински. Добре. Thank you, sorry. Um, thank you. Um, this... Благодаря. въпрос към генералния директор. Споменахте хранителните продукти в уводните думи. Как е, точно е, се вписват храните във връзка с е, в стратегията за потребителите? Има ли работа, която се извършва по хранителните профили? Председателката, благодаря. Ще съберем всички въпроси и след това ще дадем думата за отговор. Господин Джордано. Той не е тук. Той би искал да се изкаже в последния панел. Добре, госпожа Талш има думата. И аз искам да се изкажа при следващия панел. Госпожа Криси Джовани. Благодаря. Il, la sottolineatura legata sia... Аз много високо оцених това подчертаване на координацията, така както беше направено от генералната директорка. И разбира се, всичко това означава, че има координация, се извършва координиране с хората, които са на терена, т.е. организациите на потребителите. Два примера и няколко цифри. Нашата организация от 40 години провежда сравнителни тестове на продукти. Разбира се, е, взимаме предвид е, сигурността на стоките и миналата година, между много други неща, ние открихме поне 6 опасни продукта в е, цяла поредица продукти, видове стоки всякакви проблеми с дребни електроуреди, домакински уреди и така нататък. И на практика за 40 години никога не сме успели нито веднъж да, да, да, да изтегнем, от, да направим така, че да бъде изтеглен на опасния продукт от пазара. Защо? От е, е, когато влезе през 2007 година в сила в нашата страна директивата, ние успяхме да се обърнем 136 пъти към съответните власти, които в повечето от случаи взеха мерки. И това е един добър пример за сътрудничество, което позволява да се оправят нещата на пазара. Но искам да стигне до третия аспект, който беше засегнат от говорителя докладчика от Европейския парламент. Ние считаме, че комисията трябва да направи повече, като окаже по-голямо голям натиск върху държавите членки, за да се гарантира по-добро приложение, което на, на правилниците санкции като тези, които бяха наложени в края на годината следствие а, нарушаване на закона за гаранцията на съответствието. Това не е само чисто италиански проблем, това е проблем, който касае цяла Европа. Благодаря. Господин Жуел. Благодаря. Мога ли да се изкажа следващия път? Благодаря, господин Мартин Рей. Thank you. Um, but... Госпожа Мартин Рей, благодаря съвсем накратко. Тук съм. Много се радвам, че се споменаха е, много въпроси, свързани с е, правата на потребителите. В моята страна също е, има възможност за колективни искове, така че действително се овластяват потребителите. Но, за съжаление, ние и много други асоциации в Европа се борят за оцеляване. И особено в страни, в които има по-сериозни поражения от финансовата криза, правителствата се опитват да реактивират економиката, предоставяйки средства на банките, но а, ние сме ощетени. Разглеждани сме като много по-маловажни. Бюджета за потребителите на Европейския съюз е сравнително малък в сравнение с бюджета за правосъдие, например. Как можем да направим така, че потребителските организации да разцъфтят отново и да не им се отнемат средствата. Председателката. Госпожа Келелеки. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред е, по отношение на казаното от Бизнес Юръп безопасността на продуктите е задължително. Какво означава всъщност отговорността към гражданите? И второ, това е въпрос към комисията в преработения вариант на директивата за безопасност на продукта ние настояхме за отделна глава, която да третира училищните стоки е, и е, играчките. Тези училищни пособия ще бъдат ли включени? в е, обхвата на директивата, заедно с играчките. Що се отнася до законодателство защита на потребителите, ние говорим за принцип на съразмерност. И може би е дошло времето да помислим за възпиращ размер на глобите. Защото когато бъде нанесена щета, вреда от, с непоправим характер, например причиняване на смърт в резултат на дефект на ютия, на нивото на компенсациите се превръща в изключително важен въпрос. Председателката, благодаря. Има ли депутат, който да иска да се изкаже? Ако няма, ще отговори на въпросите към комисията. Първо госпожа Хрусински. Какво е място на храните в програмата защита на потребителите? Моят комисар каза, че иска да включи пълната гама от стоки и услуги, които засягат живота на потребителите. Ето защо ние сме включили и политика за хранителните стоки, защото искаме потребителите да са наясно, че ние работим много активно в тази област. Нивото на наши правила и изпълнение е много високо. Имаше един въпрос за профила на хранителните вещества. Работим по този въпрос и ще излезем с предложение наскоро. Въпроса на госпожа Криси Джовани. Вие споменахте, че автоконсум е установил, че на пазара а, има опасни стоки. Мисля, че този въпрос трябва да бъде отнесен към националните органи, тъй като са тези, които трябва да отправят предупреждение по системата за бързо предупреждение. Що се отнася до подкрепата за организацията защита на потребителите, съгласна съм, че има проблем в, трудно, в трудната економическа ситуация да подкрепяме тези организации. Ние подкреп... продължаваме да им оказваме помощ и в е, новата програма ще засилим тази помощ и можем да отправим призив, така че организациите защита на потребителите да получат подкрепа и на национално ниво, защото ние финансираме дейности на европейско ниво. И накрая по въпроса на госпожа Келелеки дали училищните пособия ще бъдат включени. Всъщност нашия подход е обща директива директива а, за безопасност на стоките да, да бъде хоризонтална. Ще видим дали има нужда от директива за училищни пособия. Имаше въпроси към другите а, докладчици. Бизнес Юроп? Да, благодаря ви. Имаше въпрос за това какво означава отговорността към гражданите. Аз ви представих обосновката на бизнеса за необходимостта от безопасност. Що се отнася до отговорността, за щастие ние живеем в общество, в което а, рядко се случва а, безжалостен бандит един, да стане уважаван бизнесмен. За съжаление, няма а, гаранции. Освен това, а, да не забравяме и културните обословености. Ето защо наблюдението на пазара е много важно и това наблюдение трябва да бъде координирано. Не само на европейско, но и на регионално ниво. Защото и в процеси, защото и процесите на доставка а, и а, доставки и закупуване и, имаме глобален, виждаме, че процесът е глобален. Съвсем накратко за организацията защита на потребителите и наблюдение на пазара. Искам да кажа изрично, че изслушваме и организацията защита на информациите. Винаги се радваме на всяка информация, получена от тях за, евентуална, за евентуални рискове, свързани с определени продукти. Системата за бързо предупреждение позволява проблеми, възникнали в една страна, да получат решение в всички страни. Санкциите трябва да бъдат съразмерни и възпиращи. Ние често изтегляме стоки, спираме по някоя информация, предоставяна на гражданите. Това не са дейности, които се радват на особена популярност. И ако не сте забелязали, че нещо се е било предприето, то не да означава, че не е било предприето, госпожа Шао Демозен. Аз съм все повече убедена, че има какво да правим, за да усъвършим нещата. Това може да стане чрез координация, диалог и така нататък. Така че да да продължим да правим това, което правим, просто по-бързо. Председателката, благодаря. Накрая. И имаме нужда от правила, имаме нужда от изпълнение. Това е необходимо, за да се гарантират правата на потребителите. Малкъм Харбър. Преминаваме към следващото към следващата част на нашето изслушване законодателство защита на потребителите и социална политика. Искам да приветствам следващият генерален директор от комисията, Франсуас Любай, генерален директор на генерална дирекция правосъдие, основни права и гражданство ще участва ще взема отношение по административните въпроси. Всички представители на аудиторията, които желаят да зададат въпрос, е, нека да е, направят заявка в е, писмен вид. Моите сътрудници събират списък с желаящи да се изкажат. Така че продължавайте да задавате въпроси. Франсуас има думата. Благодаря, Малка. Много се радвам, че съм тук и имаме възможност да водим дискусия по конкретен аспект на програмата защита на потребителите. Разбира се, законодателството, не само законодателството, но и неговото изпълнение. Законодателство, защото потребителите се промениха, цифровизираният свят промени поведението на потребителите и ние не можем да не си зададем въпроса дали, е, дали това означава, че трябва да помислим за промени в законодателството защита на потребителите. И разбира се, законодателството е нещо необходимо, но в съща, в не по-малка степен, трябва да се обръща внимание на изпълнението на законодателството, както беше казано днес. Събрали сме чудесни и компетентни оратори, които представляват различни области. Томас Нордфет от Норвежкия съвет за защита на потребителите. Той ще ни каже, той ще ни разкаже за това как, какви са тенденциите в законодателство за защита на потребителите в неговата страна. Тук е Джейсън Фриман от службата за лоялна търговия. Той ще постави акцент върху нелоялните търговски практики. Тук е Мария Иригуен Перес, евродепутат, докладчик за уязвимите потребители много важен аспект, който трябва да залегне в програмата за защита на потребителите. И също така Родриго Говея, който е генерален секретар на Европейското сдружение на коопера... на кооперациите на потребителите и господин Андреас Швапа. Той ще вземе думата пръв и ще говори за общият закон за продажбите, една нова инициатива на комисия, по-конкретно аспектите, свързани с защита на потребителите. Господин Шваб, имате думата. Благодаря. Благодаря, че мога да се спра на правните аспекти на това законодателство. Вече разгледахме този, тази тема в рамките на въпросите, които бяха зададени, но искам да представя три принципа, които са много важни за развитието на правата на потребителите в Европа. Първият принцип правилата трябва да бъдат ясни, прозрачни на европейско равнище. Второ, приложението в националното законодателство трябва да бъде предмет на стриктен контрол. И трети принцип правата трябва да бъдат правилно прилагани. Съвсем накратко ще се спомня това и ще започна с директивата, която касае правата на потребителите. Госпожа Рединг ни каза, че има 18 сектори, за които хармонизацията, пълната хармонизация се налага, изисква се. За момента се приключило с 6-7 точки, но това, нещата там са ясни. Сега стои също и въпроса за приложението, което трябва да бъде контролиран и е, мисля, че комисията там трябва да играе основна роля. А Европейския парламент трябва да се занимава с други законодателни инициативи. Няма време наистина да влезе в подробностите и да следи от съвсем близо приложението, за разлика от това, което можехме да правим е, в началото. И трябва задължително това да се приложи на практика. И е, на второ място предложението Имаше е, общо предложение, много интересна инициатива за продажби, инициатива, която е много логична относно директивата, която касае потребителите. Не е имало е, хармонизирана с правната ситуация поради е, позицията на държавите членки, така че комисията прави това предложение в интерес на потребителите в дългосрочен план. По-настоящем дебата касае следователно това предложение за 28 режим. Нашата комисия започна този дебат. Значи още сме в началото, но има известен брой въпроси, които касаят съответствието между директивата за потребителите и това ново предложение на комисията. И съответно при предвидените критерии. Е, парламента постави ударението върху това, приоритетите до този момент инструменти да бъдат използвани и в този нов инструмент. Това ново предложение за европейско право за продажбите ще бъде истински прогрес и държавите членки трябва да кажат дали искат пълна хармонизация или не но не могат да отхвърля всички предложения на, на комисията. Това, което е положително, е, че комисията проявява много голяма гъвкавост и позволява на държавите членки да се произнесат например, комисията каза, че може, например, да се действа чрез директиви, ако това е полезно за прозрачността на пазара. Всеки има възможност да се изкаже, да определи своите приоритети. Но, е, разбира се, държавите членки трябва да си кажат мнението и тогава парламента ще може да вземе някаква позиция. И три минути. Е, добър ден е, добър ден, Франсуаз. Добър ден на всички. Е, ще започна с това изречение, което ти каза. Потребителите се развиват с е, дигиталната ера. Искам да повторя също и това, което каза колегата Швабе. Трябва да се отиде много по-далеч в областта на правото. През 1975 година имахме изготвиха първата програма, европейска програма за защита на потребителите и имаше цял каталог с права на потребителите. И от тогава изминатия път е сериозен. Имаме една сериозна рамка за защита на потребителите в настоящия момент. Законодателството за развитието на единия пазар също се развито много по-бързо от защитата на потребителите. Това е съвсем ясно и следователно. Ние трябва да отидем по-далече за да защитаваме потребителите, за да гарантираме тяхното благосъстояние и удобство. И всичко това ще способства за развитието на единия пазар и да постигнем целите на Европа 2020. Потребителите не са хомогенна група, ние го знаем всички. Това е една обща идея, в която се вписват различни категории. Имаме потребители, които са е, уязвими, те имат нужда от специфична защита и следователно трябва властите да водят специфична стратегия в този, тази област. По-настоящем европейското законодателство подхожда към тази уязвимост като един етап предизвикан от ендогенни и екзогенни причини. Е, е, е, етап, който на всеки от нас може да се случи. Има много фактори, които могат да обяснат тази уязвимост. И за първ път в европейското законодателство беше разгледан този въпрос за уязвимостта на потребителите в директивата от 2005 година, която касае търговските практики, нелоялните търговски практики, т.е. това, което свързва предприятията с потребителите на вътрешния пазар. Така че тази, това понятие за уязвимост включва си именно тези критерии. Това е е влиянието, което може да има, един, да има производителя върху потребителите но като че ли е, по-скоро беше поставено ударение върху, върху е, е, не толкова върху защита на потребителите. И работата, която завършихме с колегата Шваб в комисията ИМКО, позволи да изготвим една разпоредба, която за съжаление не се прилага в специфичната област на уязвимите потребители даже се споменават само в две, съображение от Прембила 24 се споменава за такива и уязвими потребители. Но ние трябва да отидем отвъд това. Трябва да поставим ударението върху случаите, когато доставчика или продавача не предоставя законовите информации така както трябва. В програмата за потребителите 14-20 година Европейската комисия поставя ударение върху осведомяването на потребителите, за да се засили техните права и за да се направи така, че всички права да бъдат гарантирани в е, трансграничен план. Това е едно амбициозно предложение, което касае също и е, уязвимите потребители и техната специфична ситуация. Имам предвид най-вече възрастните хора, така че е необходимо да се е, работи за техното социално включване. Но е, е, това не е достатъчно в случая с е, уязвимите потребители. Практиката показва, че и само информация, информираност не позволява да се защитава потребителя. Ако искате, мога да спра до тук, пък и по-късно, по, по, време на дебата, може да продължим. Благодаря. Господин Новит. Благодаря. Ще се опитам да съкратя 10-минутното си изказване в 3. Е, ще започна с това, че потребителят трябва не само да бъде защитаван, да трябва да бъде уважаван като участник на пазара. Той е основен елемент от освобождаване на потенциала на економиката. Заедно с това потенциалът, освен това потребителят, е, потребителят е и гражданин. Той изпълнява различни роли. Той може да бъде потребител, но може да бъде и участник и ползвател. Ние не смятаме, че потребителите са напълно наясно с това как функционира пазара. Виждаме, че когато преминаваме от стоки към услуги, купуваме нещо, което е физическо, включваме го в интернет и то се променя с а, апдейта и, и с актуализацията на хардуера. За потребителите тук нямат право на глас. Имаше един случай, в който Сони се оплака на а, омбудсмана, за това, че беше променена, бяха променени функциите на PlayStation. С интернет множество устройства стават все по-интелигенти и отговарящия за производство може с едно натискане на копчето да промени всичко. може да се сваля съдържание от а, видеофилми. А, нещата вървят много бързо. Това са все неща, които все още не са се превърнали в предмет на нашето внимание. А, и лошото е, че потребителите нямат право на глас, а трябва регламент, който да забранява на фирмите да правят нещо. Това не може да не само чрез договорното право. Потребителите са лишени от възможности да функционират на пазара. Съществуващите инструменти са разпокъсани като например авторското право, защита на, потреб... на интелектуалната собственост. Цифровият пазар, цифровият пейзаж не е нещо ново. Фирмите имаха 20 години да покажат а, добро поведение. Все още говорим за необходимостта а, от засилване на доверието на потребителите. Просто имаме нужда от повече регулиране. бездействието струва много скъпо. Евро... Университета в Амстердам миналата година излезе с проучване, в което показва, че се губят милиарди. Очевидно има нужда от законодателни предложения. Благодаря. Опитахте се да включите всичко в 3 минути. Думата има господин Фриман. Имам няколко слайда. Не, не знаех, че имам ограничения във времето. Аз съм правен директор по въпросите на защита на потребителите. Наскоро ние Започнахме работа по закони защита на потребителите и неговото значение за повишаване на ефективността на пазарите. Целта е не само да защитаваме потребителите, а економиката и тя да функционира ефективно. Искаме европейските и английски фирми да работят ефективно. Тоест резултатът да е добър за всички участници на пазара. И всъщност за какво става дума? Защита на потребителите често обръща внимание на скандали и ние сме възмутени, но ние трябва да се възмущаваме в не по-малка степен и от неефективността, защото това влияе е, и ни засяга всички. Трябва да бъдат предприяти действия за повишаване на ефективността на пазарите. И така, е, ние направихме две проучвания а, за рекламите и, и договорите. Трябва да имаме предвид, че потребителите могат да бъдат много рационални. Днес говорим за правна защита. Ако си загубил 5 или 10 е, е, евро, няма да заведеш дело. Когато често наказват потребителите за това, че не са прочели договора. Представете си обаче, че трябва да прочетете договора преди да си купите билет за влака. А, опашките ще се проточат и ефективността а, ще пострада. Така че искаме фирмите да бъдат ефективни, не искаме потребителите да бъдат наказвани. Това има въздействие и върху, а, и върху разходите. Ние не искаме а, уязвимите да финансират унези, които не са уязвими. Виждаме това в абонаментите за фитнес салоните. Хора, които не могат да предвидят какво ще бъде, какво ще им се случи един месец, трябва да плащат целогодишен абонамент. Много важен въпрос е за економически активния потребител. Потребителят е човек, който а, подпомага економиката – а, от това, като продава свои стоки, например, чрез eBay. Според мен този потребител не е достатъчно защитен по европейското право. Виждаме това в делото пред Европейския съюз Бенинкаса срещу Dental Kit. Договори с цел удовлетворяване на собствените потребности на физическо лице от гледна точка на частното потребление, а не за, а, с търговски или професионални цели. You know, they, they want to have a new opportunity and then they lose out. And so I think this is something where legislators need аз мисля, че законодателите трябва да обърнат внимание на дефиницията за потребители, за да не стане така, че лицата, които са економически активни, да загубят. Благодаря ви за вниманието и извинявайте за е, скоростта. Благодаря. Думата има господин Говея. Благодаря. Добро утро на всички. Аз съм от е, Еврокооп. Представляваме европейско кооперативите на европейските потребители. Какво означава а, устойчивост? Какво иска потребителят? Потребителят иска цена. Цената обаче не е единственото съображение. Друго, не по-малко съображение е безопасност, качество, устойчивост, не само от екологична гледна точка, но и от социална устойчивост. И така, за тази цел е необходимо програмата защита на потребителите през следващите години да обърне внимание на устойчивото производство и потребление. Комисията подготвя план за действие за устойчиво потребление и производство. Ето защо би било много важно въпросите на потребителите да бъдат интегрирани в по-широката политика на устойчивост. Защото независимо от економическата криза, независимо от трудностите, през които всички ние сме изправени, устойчивостта не може да бъде пренебрегната. Нито от гледна точка на екологията, тъй като вредите, които нанасяме на околната среда, не могат да бъдат преодоляни толкова лесно, а не можем и да пренебрегнем социалната устойчивост. Всеки ден виждаме, че потребителите търсят критерия устойчивост, когато купуват стоки. За нас е много важно на този критерий да се обръща внимание в не по-малко степен, отколкото на критерия безопасност. Безопасността на храните в Европа е на много високо ниво, може би най-високо в света. Има механизми за контрол, има строги критерии. От гледна точка на устойчивостта не съм убеден, че тук се обръща толкова голямо внимание. А трябва, защото не е справедливо нито за потребителите, нито за фирмите да се излезе извън Европа, да се произвежда там стоките, да не се спазват същите екологични и социални критерии, да се извлича несправедливо, и, несправедливо економическо предимство и след това тези стоки да бъдат продавани на същия пазар, на който продават и други коректни търговци и производители. Изпълнението е много важно. Колективните искове са много съдължителни. Изпълнението никога няма да бъде да отговаря на изискванията, които си поставяме, без механизъм за колективни искове. В днешно време потребителите са притиснати и не виждат ползата от ако искаме те да бъдат двигатели на економическия растеж, трябва да направим така, че ползите от економическия растеж да се върнат при потребителите. Председателката, благодаря. Мисля, че сега можем да започнем дебата. Е, чухме много интересни идеи, чухме призив за прозрачни правила, за по-добро изпълнение на законите. Колективните искове са от централно значение, но съм убеден, че съдучастниците има и други възгледи чухме, че е необходимо да се преосмисли дефиницията за това, що е потребител. Това, което чухме, е все много интересно също така казаното и за уязвимите потребители. Много дълъг списък с желаящи да се изкажете пред мен. Ще дам думата на колкото мога повече, но за една минута така че, моля ви, задавайте въпроси без да правите изказвания. Госпожа Тауш от е, Германия ще зададе въпрос. Една минута. Благодаря. Първата точка е, е цифровия свят защитата на данните е много важно, много важен аспект и Европейския съюз работи по този въпрос, но в програмата, свързана с потребителите, много малко се говори за това и мисля, че е много жалко. Ще трябва все пак да се да поработи в тази посока. Беше подчертано също, че законодателството и приложението на законодателството в национален мащаб пропуска един аспект, който е много важен. Това е транспонирането в действителността. По-специално необходимостта да има информация за защитата на данни. И съобразно става дума за договорните данни, В този смисъл има но задължение и потребителите не участват в тези дискусии. Всъщност те нямат право на думата, а мисля, че ще е много важно да направим така, че законодателствата и нормативната уредба, която е предвидена да бъде в полза на потребителите, да могат те действително да разполагат с информацията, която им е необходима. Благодаря. Thank you very much. Um... Благодаря. Една тема, която се появи във всички изказвания тази сутрин, бе свързана с липсата на доверие и с уязвимостта на потребителите. Мисля, че е много добре, е, че се подчертават тези въпроси тук и е безспорно, това, че финансовата криза влушава нещата. И за това, във връзка с стратегията за потребителите, искам да попитам, не би ли било разумно да вземем предвид предложението на госпожа Шалдемозе – да се вземе предвид, че ако искаме да улесним приложението, което по принцип струва скъпо, можем просто да въведем системи, в които има координиран подход за изграждане е, на черни списъци и така да се допринесе към приложението. Още един въпрос – може ли да се обмисли предоставянето на тази задача на потребителските организации? Благодаря, госпожа Фелер. Um, Food Drink Europe represents the Food Drink Europe представлява производителите на храни и напитки в Европа. Искам да задам един въпрос на госпожа генералния директор Любая, тъй като не се занимахме с въпроса за общия, да пра, общото право за продажбите. Ние представляваме много малки и средни предприятия и има важни въпроси, свързани с договорите и между търговците. И тук искам да попитам как е, може Европа да се погрижи за по-уязвимите страни по договорите, например като малките и средни предприятия, и как може да се погрижи тя, е, те да работят добре по националното право. Е, е, там, където Европ... европейските разпоредби са по-силни и е, как може там, където на национално равнище изискванията са по-добри за малките и средни предприятия, а, да се направи така, че да се прилагат именно те, а да не се свалят стандартите. Знам, че тези въпроси ще се обмислят от комисията по правни въпроси, но бих се радвала, ако и днес ми предоставите информация по тези въпроси. Благодаря, господин Олсен. Образователна организация на движението на трезвениците. Благодаря. Тук съм. Виждате ли ме? Имам съвсем конкретен въпрос. Казахте, че тази стратегия трябва да помогне на децата и на уязвимите хора. Що се отнася до алкохола, няма достатъчно информация за продуктите. Е, ще се вземат ли специални мерки, мерки за алкохола и ако не, защо? Господин Торалю. Имам въпрос, който касае този аспект, който е включен в работната програма от 2012 година за комисията. Това е инструмент за правата на застрахователните дружества. Явно комисията се ориентира към незадължителен инструмент в тази област и исках това е Legislation и Welfare, този колоквиум, законодателствата не визират само вътрешния пазар, но имат и други цели. Областта на застраховките е особена област. Има някъде, където, например, се поемат всичките рискове, които са свързани в социалния, с социалния живот. Тази специфика беше подчертана в много държави членки, например поемането, да кажем, на риск, покриване на рискове за наводнения, или други свързани, примерно, с здравето. И според нас ще трябва да се избегне този е, законодателен обект и тази работа, която се извършва, да не остави място за продукти, които отговарят на две различни логики. Тоест, е, такива, които са които отговарят на едно национално законодателство и продукти, които отговарят на някаква европейско законодателство, което се опитва да търси някакъв компромис между националните законодателства, но в известен смисъл заобикаля националното законодателство. Така че въпросът ми е дали Европейската комисия си дава сметка за това, което може да доведе един такъв инструмент. И въпросът ми е също дали тя вече определи своя избор за някакъв е, законодателен метод. Искам също да кажа коя е позицията на нашата организация. Ние считаме, че една минимална хармонизация ще е много по-добра, която да бъде допълнена с един подход доброволен, който да постави нещата на базата на общи принципи. Благодаря ви. Et е, j'ai maintenant Madame Crisi Giovanni. И сега госпожа Кризи Джовени. Благодаря, но аз съм, ще участвам в четвъртия разговор. <laughs> Благодаря. Има ли други членове, които искат да вземат думата? Не виждам никой. Добре. Нека да се опитам да отговоря на всички тези въпроси. Алла Тестори ще отговори също някои въпроси, които, които касаят по-скоро нейната област. Що се отнася до дигиталното измерение на е, дневния ред за потребителите и Като цяло вземането предвид на дигиталното измерение винаги, когато законодателстваме, в тази област най-важният въпрос е защитата на данните. И действително защитата на данните е от огромно значение, ако искаме да се създаде доверие в дигиталния пазар и да се защитят правила, правата на потребителите. Тук говорим за правото да бъдеш забравен в дигиталния смисъл на фразата, за необходимостта да се осигури прозрачност при предприемането на мерките и за правото на достъп на всеки потребител до своите лични данни така както са съхранени. Много важни са тези въпроси, защото тук става дума за изграждане на доверието в пазара и в технологиите. Споменахте също така, че не сме засилили възможностите да се помага на потребителите, когато имат някакви проблеми, свързани с защитата на техните данни. И тук искам да подчертая, че има много е, конкретен член в е, регламента, където се създава възможност за представителство. В регламента се казва следното. Титулярът на личните данни може да се обърне към организация специализирана в защитата на личните данни и тази организация може да го защити. Така че стигнахме до този етап много бързо. Много бързо въведохме представителство, защото ни е съвсем ясно, че ако един човек сам лично се опитва да се пребори с Google. Шансовете му са отчаяващи. Така че планирахме това, за да помогнем на потребителите. Сега, що се отнася до координирания подход и до черния списък, а, въпрос зададен от господин Джул, можем ли да улесним нещата за потребителите, да им помогнем да идентифицират капаните в интернет, мисля, че една от труд... е именно свързана с завеждането на дела. И в тази връзка бих е, дала думата на Паула, защото това е въпрос, който се обсъжда в Генерална дирекция здравеопазване и потребители. Така че, Паула, заповядай. Благодаря. Както казах преди малко, когато не бяхте тук, в Генерална дирекция Здравеопазване и потребители работим а, с центровете за защита на потребителите в Европейския съюз и финансираме мрежата на тези центрове. Увеличаваме финансовото си участие до 70%, защото настояваме във всяка държава членка да има специално гише, където потребителите да могат да отидат за съвет и помощ. Що се отнася до финансови съвети, които получаваме, Европейският парламент ни е, предостави допълнителни средства. 1 милион евро за осигуряване на независими финансови съветници. Какво означава независими финансови съветници? Възможно ли е една банка, например, или някоя финансова институция да бъде разглеждана като независим финансов съветник? Според нас отговорът е не. Именно заради това се опитваме да създадем мрежа от съветници, които да са наистина независими и да дават съвети на хората на национално равнище. Вече сме започнали тригодишна програма за обучение. След това То се отнася до въпроса за алкохола и работим с а, е, държавите членки в една неформална комисия. Ето, например, координираме действията си, имаме ограничения, разбира се. А, е, нашите компетенции не покриват въпроси, свързани с а, е, а, възрастовите ограничения за продажба на алкохол, например. Но все пак можем да влияем. Имаме също така платформа, в която настояваме производителите да приемат етичен кодекс – и да се осигури ограничаване на маркетинга, защото знаем, че част от проблемите, свързани с потреблението а, на алкохол, са свързани именно с агресивната реклама. И така работим с производителите и виждаме резултати. Благодаря. Благодаря много, Паула. По отношение на последните два въпроса, ще ви дам думата. Става дума за правото в областта на продажбите и за малките следни предприятия. По първи въпрос трябва да се има предвид, че при изготвянето на това право много внимавахме да имаме предвид именно онези 99,9% от всички фирми в Европа, които са малки и средни предприятия. Така че смятаме, че този а, закон за продажбите, това право в областта на продажбите ще бъде много полезно за държавите членки и ще създаде възможности за огромни опростения, опроща... за голямо опростяване на процедурите, що се отнася до продажбите. Това ще е много добре за малките и средни предприятия. Що се отнася до видовете режими, които се прилагат? Това като цяло е свързано с общата проблематика на малките и средните предприятия. Вече пет години е, работя по темата и много добре знам, че се случва в малките и средни предприятия да се озоват изправени пред големи, срещу големи фирми и е, тогава им е трудно да защитят правата си. Точно това са въпросите, които ние сме готови да разгледаме и е, непрекъснато правим всичко възможно европейското право да е добро за малките и средни предприятия. И всичко това е предмет на много мерки, прияти от Европейския съвет, включително и съвсем скоро. Тези въпроси ще се вземат предвид и в по-нататъчните дискусии. Искам да подчертая тук, че и в областта на правото за продажбите вземе предвид малките и средни предприятия. И по последния въпрос. Е, внимателно обмисляме ситуацията, ще се консултираме с експертите и ще се занимаем много внимателно с въпроса, за да обхванем всичките му аспекти преди да се стигне до решение. Работата продължава през цялата 2012 година и е много важно да се прецени вярно какво е необходимо в тази в, в, в този конкретен отрасъл на економиката. Госпожо Ригоя. Благодаря, госпожо директор. Имам няколко кратки забележки в посоката на това, което вече чух. Трябва да се припомни, че ние всички сме граждани потребители, но често го забравяме. И в, тази ни, в това ни качество ние имаме права. Какво изисква граждани, какво изискват асоциациите на потребителите? Това е закрила и превенция. Защото ако това, което искаме е да бъдем информирани потребители – някои казаха интелигентни потребители, разумни, да не се надявам, че всички сме такива, но потребителят не може да иска някаква компенсация. Но защо пък да няма и някаква компенсация? Освен това, кризата не трябва да бъде да вреди на на правата на, на потребителите, напротив, трябва да ги укрепя. А що се отнася до уязвимите потребители, не става дума само за информация, а за истинска закрила и повече от това, което до сега се прави. Благодаря, госпожо Ригоя. Мога ли сега да дам думата на нашите експерти, ако имат желание да направят допълнителни коментари? Само един коментар във връзка с защитата на личните данни и възможните синергии между правото в областта на защитата на личните данни и това в областта на защитата на потребителите. Мисля, че има недостатъчна защита, защото личните данни всъщност представляват стока. Те струват пари. В момента, в който някой потребител си даде данните а, на някой търговец, той може да ги събере и да извлече финансови ползи. И така, в такъв случай, ако това е стока, тогава хората трябва да имат възможност да продават личните си данни. Но това не е така. Що се отнася до приложението, сътрудничим си с а, органите по правоприлагане в много държави членки е, и се оказва, че едно от най-трудните места е именно защитата на личните данни. В англоговорящите страни имаме сериозни трудности, защото много често Фирми, работещи у нас, работят и в Съединените щати и е, те обменят данните ни с своите американски колеги, така че има какво да се направи. Отлично, с това приключваме края на тази част от своето изслушване. Благодаря на всички участници, е, които направиха изказвания. Благодаря и за зададените въпроси. Благодаря много, Франсуаз. Много се радвам, че ти модерира тази част от изслушването и че отговори на въпросите. С известно закъснение се движим, така че се извинявам, че ораторите ще трябва да бъдат принудени да бъдат възможно най-кратки но е добре да имаме и време за отговори. При третата част на изслушването, ако искате да зададете въпроси, темата е информация и обучение. можете да ни дадете знак, ако искате да зададете въпрос. Тук искам да приветствам един дългогодишен приятел на Комисията по вътрешния пазар, който е допринесъл много за нашата работа и искам да го приветствам тук в новата му роля в, на началник отдел научна ни съвети и политика в съвместния научно-изследователен център. Той ни е давал много помощ в областта на индекса за потребителите и е, индекса за вътрешния пазар. И мисля, че в изявлението на господин Фриман, което приветствам, което бе направено току-що, стана съвсем ясно защо трябва да обърнем още повече внимание на потребителите. Така че много се радвам, че Девид Мер е тук и че ще има възможност да модерира следващата част от изслушването. Благодаря много, малка, Благодаря много за тази възможност, за, за е, който не ни познава съвместния научен център е, е научната структура на комисията. Нашата цел е да е, предоставяме научни съвети и е, да подпомагаме развитието на научните изследвания. Аз за дълги години работих в областта на потребителите и политиката за потребителите. Сега съм в Центъра за научни изследвания, е, но продължавам да работя и по тази област. Защо е толкова важна защитата на потребителите? Много важно е потребителите да могат да правят информиран избор. Лауреатите на Нобеловата награда по економика миналата година са откриватели на така наречения парадокс на диамантите. Те са установили, че там, в пазарите, на пазарите, където цената на стоките е доста висока и където е трудно потребителите да установят коя е най-добрата цена, а, тези пазари а, просто действат така, сякаш са монополни. Защо? Защото потребителите много трудно вземат решение кой продукт си струва цената. И тогава се получава а, така, че самият пазар се държи зле към потребителите. Разбира се, потреблението се променя, информацията, а, с която разполагат хората, става все по-огромна и им е много трудно да се справят с толкова много информация. Да не говорим, че има всевъзможни етикети, всевъзможни варианти на лого, на фирми и така трябва да се има предвид, че има и някои когнитивни ограничения, когато става дума за правенето на избори. И е, те въжат за всички хора, независимо от тяхното образование. Хора, бизнеса много добре разбират къде са слабите места на потребителите и много хитро наглася маркетинговите си стратегии. Същевременно с развитието на интернет а, установяваме, че се появяват все повече а, нови посредници, а, които предоставят отлична помощ на потребителите, когато те трябва да направят избор. Това е много добре, защото хем потребителите правят добрия избор за себе си, хем това се отразява добре за, на функционирането на пазара. И така, днес първо ще дам думата на Луи Грек, който е заместник председател на Комисията по вътрешния пазар и беше докладчик по един много влиятелен доклад за единния пазар и гражданите. Той излезе с много добра идея да се направи списък на 20-те най-сериозни проблеми, с които се сблъскват гражданите на европейския пазар и този, е, тази идея бе подета в много области и става все по-важна. Ще дам след това думата на Мани Гоенс, генерален директор е, на организацията, Европейската организация за, на потребителите. След това ще дам думата на Жирай Дегреф, Деграф, е, който работи по аудиовизуалните средства и интернет в Генерална дирекция информационно общество. Грех, Луис Грех, заповядайте. Благодаря. Ще започна с една равносметка на усилията ни да осигурим равнопоставеност на, в областта на защита на потребителите. Аз започнах с идеята за интегриран подход към защита на потребителите. В, е, в моя доклад тезата ми е, че активното участие на гражданите не е лесно, тъй като е, средният е, гражданин има ограничена или отрицателна представа за пазара. За съжаление, това не се е променило в положителна посока през последната година и половина. За потребителите информацията е част от образованието целенасочени информационни стратегии е необходима стъпка, за да могат потребителите да направят своя информиран избор. Аз предлагам харта на потребителите. Там ще бъдат описани правата и задълженията на потребителите по достъпен начин. Комисията ИМКО участва активно в тази дейност. Ние не можем да обхванем цялата гама от дейности. Ние предлагаме законодателни и незаконодателни политики, насочени към различни резултати. Това е акта за единен пазар, признаването, взаимното признаване на квалификациите. Комисията и по-конкретно комисарите Бърние, Дали и Рединг предложиха, между другото, 12, включването на съответни лостове. До... По мое мнение, темпът на интегриране на вътрешния пазар не е достатъчен. Това стана ясно от проучването на комисията, където са очертани 20-те проблеми, които гражданите изпитват. Ето защо аз призовавам комисията да предложи 20 решения на тези проблеми. Освен това, имайки предвид, че парламентът и комисията са установили слабости, на единния пазар и са приели съответни законодателни и незаконодателни предложения, сега трябва да преминем към третия най-важен етап, а именно ново начало на вътрешния пазар. Можем да кажем, че това е най-трудният етап. Също така смятам, че би било полезно да се направи средносрочен преглед – на, ефек... на това дали пътната карта за програмата за защита на потребителите е постигнала своите цели. Мисля, това, такъв един преглед би бил изключително полезен за всички нас. Най-сетне, тази година вътрешния пазар става на 20 години. Той, е все още, той все още има потенциал да бъде катализатор на растежа имайки предвид сериозността на кризата, не можем да останем пасивни. Остават значителни предизвикателства. Европейската интеграция не е необратим процес. Държавите членки трябва сериозно да възприемат своята роля за интегриране на вътрешния пазар. Ако продължим да не предоставяме резултати, потребителите и фирмите ще доведат до забавяне на развитието и дори даване на даден ход. Следващия оратор е Моник Доминик Гоенса. Тя ще ни говори за изграждане на капацитет. Благодаря, но ще започна с някои общи коментари. Нашата организация приветства това, което каза комисията относно готовността и да подготви програма защита на потребителите. Смятаме, че това е много важен сигнал за потребителите в Европа, че те ще бъдат в основата на защита на потребителите. Вътрешният пазар всъщност е само до някъде изграден. Разбира се, има законодателство, но това не означава, че всички слабости са преодолени. А за да се защитят интересите на потребителите, не е достатъчно само да се доизгради вътрешния пазар. Ето защо искаме да, да изразим подкрепа за дейностите и след няколко дни ние ще представим проучване по повод годишната на вътрешния пазар. Нашите очаквания са високи. Както каза комисаря Вали, холистичният подход е много важен. Не е достатъчно да се говори само защита на потребителите. Става дума за либерализация на пазарите, енергийна ефективност, опазна околната среда, здравоопазване, транспорт и така нататък когато подготвях това изслушване, реакциите бяха разнопосочни. Наименованията се отразяват традиционния подход към защита на потребителите, безопасност и така нататък. Нека да погледнем на политиката за защита на потребителите от нов ъгъл. След това малко се поуспокоих, защото комисарят Даи каза, че и той се чувства объркан. Има объркване между програмата и стратегията защита на потребителите. Почувствах се облегче, почувствах облегчение, когато комисарят Дали каза, че вижда нужда от холистичен подход. Но комисаря дали каза, че програмата за защита на потребителите ще бъде финансов израз на приоритетите. То сигналът не е подходящ. the consumer perspective into the, the European Union's work, but then it, there must be much more resources if you really want to be holistic. This being said about consumer information, сега, по отношение на информирането на потребителите, чухме е, много за увластяването на потребителите. Това предполага амбициозен подход към информирането на потребителите, за да могат те да направят правилният избор в много сектори. Това означава просто бомбардирането на потребителите с информацията и след това е тяхна работа дали ще извлекат полза от нея. Много е важно потребителите да разполагат с необходимите инструменти, за да направят своя избор. Девид каза, че интернет овластява потребителите в голяма степен, но то е свързани с много нови рискове, тъй като информацията не е а, проверена, за пример ще ви дам скандала с TripAdvisor. И освен това по интернет тече много невярна информация. Поведенческата економика показва, че потребителите не могат да боравят с противоречива информация. Да вземем за предвид също така и скандала с градните импланти. Испанските власти казват на е, жените, че не е необходимо имплантите да се отстраняват, докато френските власти казват, че това е задължително. Хората се чувстват объркани. Що се отнася до представителството на потребителите, очевидно потребителите и имат нужда да бъдат представени. Това е работа, разбира се, на организациите защита на потребителите, това е последната ми минута. Моят колега ми предостави една от своите минути. За да една защита, една организация за защита на потребителите може да се радва на доверие само ако тя е в състояние да води диалог с всички страни. В Централна източната Европа политиката за защита на потребителите е в самото си начало. Там няма традиции, но възоснова на които тези организации да бъдат убедителен събеседник. Европейската комисия е финансирала тези организации, подпомага изграждането на капацитет в тези организации. Много е важно това да продължи и съм и се радвам, че това е убедено, но последното, което ще кажа е, че европейските институции, парламентът и комисията да окажат влияние върху националните правителства, да започнат да се вслушват в Организацията за защита на потребителите в страните, в които няма такава традиция. Джерард, би ли ни казал нещо за възможностите и предизвикателствата, свързани с цифровото общество. Разполагам с две минути. Ще говоря по-бързо и затова ще се спра само на няколко въпроса. Първо, конкуренцията е много добро нещо за потребителите, особено в областта на електронните комуникации. Имаме достатъчно доказателство за това. Пазарите не са съвършени, виждаме и това в електронните комуникации много често. Мамят потребителите, за пример можем да дадем роуминг, за щастие. Цени, таксите за роуминг спаднаха значително и благодарение на Европейския парламент шокиращи сметки са вече в историята. Знаем обаче, че електронните комуникации, е, че вътрешния пазар на електронните комуникации не е доизграден. Вярно е, че все, че не сме реализирали всички а, ползи. В края на този месец ще излезем с а, проучване а, на това колко струва непредприемането на действия в тази област, що се отнася до информацията и просветата. Ако потребителите не са наясно с правата, които имат, всичко е безполезно. Ето защо комисията ще излезе с кодекса за онлайн права, написано на пределно разбираем език, за да знаят хората на каква защита имат право. Така че имаме нужда не от повече информация, от по-добра информация. Както каза Дейвид, обаче това е много важна част от функционирането на информационния пазар. Има една област, на която обръщаме сериозно внимание. Знаят ли какво получават потребителите от гледна точка на а, скоростта на интернет? Подписваш договор за 50 мегабита, а получаваш 10. Ефективният пазар означава потребителите да знаят дали получават онова, за което плащат. Ако не го получават, да могат да променят доставчика си. Това предполага прозрачност в офертите. Времето ми изтече, за това ще приключа. Благодаря, Джерард, за това, че пожертва своите три минути. Трима души са се записали за изказване. Госпожа Русицка. Асоциацията на полските потребители има думата. идеята за силен потребител в центъра на единия пазар е чудесна идея. И аз гледам много положително на постиженията в областта на политиката защита на потребителите. Обаче, само че потреб... Организация за защита на потребителите а, играят много важна роля а в действителност много от тези организации имат много ограничени възможности. Това се дължи на кризата, но се дължи и на това, че подобни организации функционират в много неблагоприятни условия, така че тяхната възможност да влияят върху политиката е ограничена. Ограничена е и възможността им да предоставят проучвания, направени от експерти на европейските органи. Ето защо е, не можем да не забележим, че ситуацията е недоста... неудовлетворителна. Говорим за укрепване на организациите за защита на потребителите, но нека да сме наясно с това как стоят нещата на практика. Надяваме се парламентът и комисията да предприемат действията, надяваме се да окажат влияние върху правителствата, за да не се е, допуска разпускането на такива организации, защото в противен случай няма да има кой да се грижи за потребителите. По-нататък представител на Словенската е, организация защита на потребителите. Благодаря много. Ще се присъединя и аз към темата по Централна и Източна Европа. Все още ни смятат за нови държави членки и това до голяма степен е вярно, що се отнася до функционирането на вътрешния пазар. Много от нещата, свързани с информацията за потребителите, всъщност са в компетенциите на националните правителства. Вече чухте е, достатъчно по тази тема, няма да повтарям, но ако искате да се е, сили позицията на потребителите и да се изгражда доверие, тогава е, информацията е от огромно значение. Твърде рядко потребителите имат възможност да направят информиран избор въз основа на сравнителното изпробване. А сравнителното изпробване е ясен и доказан начин да се подобри информираността и избора за потребителите. Именно заради това призовавам Генерална дирекция здравеопазване и потребители да подкрепи програми, които да се занимаят с е, изграждането на капацитета на националните организации на потребителите и които да подкрепят тестването и изпробването на европейско равнище. А, е, защото често говорим за двойни стандарти. Ако искате потребителите да купуват от други страни, те също трябва да могат да разчитат а, а, на а, избора, на информиран избор, основан на изправенето. Представител на Consumer Focus. Благодаря, комисаря Дари. Е, по-рано спомена колко важно е да има обратна връзка и информация от страна на представителите на организациите, защитаващи потребителите. Ние работим в областта на енергийната политика и работим с комисията и с подкрепата на Генерална дирекция здравеопазване и потребители. И постигаме добри резултати. Въпросът е до каква степен може тези резултати да се разширят от други области. През за... съвсем скоро ще бъде и форумът на организациите, защитаващи потребителите. Колко често могат да се превеждат тези форуми? Господин Шортъл има думата от CEER. Госпожа Шартъл, извинете, представлявам Организацията на е, регулаторите в областта на енергетиката в Европа. В Лондон организираме годишен форум за гражданите, за да говорим за въпросите свързани с енергията. Представляваме националните регулаторни органи и техните права и задължения бяха увеличени благодарение на третия пакет прият с активното участие на Европейския парламент. Сега се опитваме да изградим ясна визия за това какво трябва да предостави енергетиката на гражданите. А, като не се опитваме да налагаме своя визия, а да я уточним заедно с предоставящите услугите. Но най-трудното е събирането на информация от обикновените граждани. И затова искам да попитам господин Грек, как можем да се свършим с обикновените граждани, и с вашите избиратели, за да ги насърчим и те да участват в определението на политиката на европейско равнище. Не само веднъж годишно в Лондон, когато участват и организациите на потребителите, а през цялата година. Благодаря. Първо давам думата на генерална дирекция Санко, на генералния директор. Да, действително. Програмата за защита на потребителите покрива е, само една част от дневния ред за потребителите. Но дневния ред е, за потребителите покрива всички европейски политики за потребителите, а нашата програма е програма, която е, засяга само области е, в свързани с компетенциите на Генерална дирекция Санко. Второ, защо не правим повече тестване на продукти на пазара? Правим такива тестове. Организацията ProSafe представи това. Работим съвместно по наблюдението на пазара, например. Финансираме координирането на наблюдението на пазара. Няма как обаче да се е, изпращат представители на всеки национален пазар, за да се тестват продукти. Не, това е задачата на Европейската комисия. След това, участието на потребителите в определенето на политиката. Както казахте, в моята генерална дирекция се опитваме да направим възможно най-много. Опитваме се да направим така, че да се защитят възможно най-добре потребителските интереси. Има ясни правила за начина по който се провеждат допитвания до заинтересованите е, страни и е, те се прилагат е, от всички отдели на моята дирекция. Благодаря много за сега по въпроса на енергийните регулатори. Господин Грех, има една голяма бариера между институциите и хората и това е свързано с подновяването на всички проекти. Що се отнася до нези и това и след основни проблема на гражданите, ние казахме, че е много важно да се разбере кои точно са тези проблеми на граждани. Тогава казахме, че трябва да се допитаме до потребителите и го направихме. И в отговор на зададения въпрос, поне частичен отговор, комисията трябва да направи същото, което направи за списъка с 20-те най-големи проблеми, А именно, да се допита пряко до потребителите и да анализира информацията, получена от тях, за да може да я обобщи. Второ, комисията наистина трябва много активно и ангажирано да интегрира потребителите и малките и средни предприятия във всяка политика. Само така ще можем поне до някъде да разрешим този проблем. Благодаря много. Една минута за Моник и една минута за Джерард. Благодаря. Форума в областта на енергетиката е действително е добър пример за успех. Първоначално това беше просто едно годишно събитие, на, кои, на което потребителските организации бяха поканени за цвят. Но после се оказа, че е, това е много полезен форум, участва и Генерална дирекция Санко. И ето нас сега с регулаторите Генерална дирекция Санко имаме постоянен диалог. Всъщност това не става само веднъж годишно, става през цялата година и вече наистина имаме усещането, че потребителите са силно ангажирани в областта на на разработването на политиката за потребители. И по последния въпрос, да, действително много е трудно да се включат потребителите. Много е трудно да се мобилизират потребителите и за някои технически въпроси съвсем невъзможно и може би опасно, казва ораторката. Господин Деграф, мисля, че комуникацията е от огромно значение. Мисля, че не правим, не успяваме достатъчно добре да представим пред потребителите факта, че нашата работа действително е от полза за тях. има много неща, които са важни за потребителите на вътрешния пазар. Този проблем на отдалечаването от потребителите не е само проблем на Европейската комисия а, той е проблеми, с, с, с който и ние се сблъскваме. Интернет създава възможност потребителят да застане наистина в центъра. Все повече получаваме оплаквания от отделни потребители за това, че не могат да получат дадена услуга. Например, че в Испания не могат да даунлоудват електронни книги на немски. Така че е, е много добре това, че благодарение на интернет получаваме конкретна информация и оплаквания, за да се задействаме. Но е необходима и съответната политическа воля и политически натиск, за да се постигнат по-добри резултати. Благодаря, господин Мандърс. Благодаря един прост въпрос. Те моите въпроси винаги са такива, за да упростим комуникацията и предаването на информация за потребителите, които всички трябва да се разглеждат като равни европейски граждани. Искам да попитам защо работим с директиви, а не с регламенти. Както спомена господин Деграф, е, е, е, но от най-успешните решения за потребителите а, тук е това за роуминга то бе е, въведено с регламент, но въпреки това по всички останали области продължаваме да използваме директиви. Защо? След като регламентите са по-ефективни, защо ги избягваме? Това е въпросът. Паула. Както казах, регулираме там, където е необходимо и възможно най-много. Важно е да няма свръхрегулация, но там, където видим а, конкретен проблем, се опитваме да се намесим по възможно най-балансирания начин. Добре, нека в такъв случай да обобщя една дискусия, която според мен бе изключително добре балансирана. Първо, много важно е настояването за една обща цялостна, холистична политика. И тя трябва да такава и от гледна точка на потребителите. Всички мерки, безопасност, искове, информация и образование, трябва да са основани на много добро разбиране на самите потребители, на, на техния капацитет, на техните умения, на ограниченията, които имат. Така че трябва да има много добро проучване на уменията на потребителите. И има такова проучване, което бе направено във връзка с овластяването. Мога да а, ви уверя, че средното ниво на потребителски умения тук в тази зала е много по-високо от средностатистическото като цяло. Затова е много важно да има много добро разбиране и да не при, приравняваме а, средностатистическия потребител към себе си автоматично. Само така ще има добро разбиране и е важно да има представяне, добро представяне на потребителите. Благодаря много, Дейвид. Е, да, сигурен съм, че ще сте ни полезен и в новата си роля, защото научните изследвания в тази област, както и ти сам каза, са от огромно значение. А сега а, е, а, е, приключихме списъка на желащите да се изкажат. Няма да може да добави никой повече своето име. Благодаря на преводачите и а, за да улесним тяхната работа, моля ораторите в последния панел да говорят малко по-бавно. той ще бъде модериран от Натали Хомобоно, директ, генерален директор за политиката в областта на конкуренцията, потребителите и контрола върху измамите в Министерството на економиката и финансите на Франция. Много се радвам, че си тук, Натали. Е, заповядай. Благодаря много, господин председател. Ще се опитам да приложа вашата препоръка, като говоря бавно, но няма да отнема много време също. Последната кръгла маса има, е във връзка с приложението на закона и механизма за възивните жалби, като се попира на два от стълба основно, за които се говори тази сутрин. Става дума едновременно да се засили ефикасността на спазването на правилата в рамките на Европейския съюз и да се улесни достъпа за потребителите до ефикасни механизми за подаване на жалби, когато се налага. И както го каза комисар Дали тази сутрин, не е достатъчно да се изгради на съвършена структура на, на, на законодателството, което да определя правата и задълженията на потребители и на производители, но трябва да, да бъдем сигурни, че тази архитектура се спазва и че потребителите ще могат да приложат своите права. Това е едно от ролите на генералната дирекция за конкуренцията, която аз ръководя. И разбира се, това е една тема, която е силно ме интересува, защото съм убедена, че ефикасността на една политика на потребителите минава също и през а, доброто разбиране и правилното прилагане на закона от всички, от всички участници. И като пример, през цялата година по националната територия около 2500 координатори проверяват спазването на закона. Разбира се, това е за френска територия. Но е, доверието, което ние даваме е, на потребителите, е, е за нас изключително важно, за да се създаде този вътрешен пазар, който ние е, всички искаме. И така, днес е, имаме много разпоредби, които гарантират този е, контрол на закона и от страна на националните органи, но също така и на европейско равнище. Е, това е тази мрежа CBC, която е натоварена да гарантира на европейските потребители ефикасно приложение на разпоредбите, когато той купува някакъв продукт или някаква услуга извън своята територия, национална територия освен това има такива дни, Sweep Days, които се организират от Европейската комисия, на която участват всичките контролни власти. Също така трябва да цитирам и други участници, като Европейските центрове на потребителите, както ще ни бъде обяснено след малко. Също така има и разпоредби и процедури за решаване на споровете извън, по извънсъдебен начин. Ние знаем много, че, много добре знаем, че много спорове касаят малки суми и разбира се, никой потребител не е готов да се впусне в, някаква, в някакви дела, съдебни дела, за да наложи правата си. Така че е много важно за потребителя да има механизми, които да са действително ефикасни, за да могат да се решават тези спорове по извънсъдебен начин. Ще говорим за всички тези различни теми, за контрол на ефикасността на закона, за инструментите, които са на разположение на потребителите, за да може, разбира се, тези жалби да получат отговор и трима говорящи ще говорят. Госпожа, госпожа Роза Тун, която е парламентарист е от Европейския парламент, член на комисията Имко на парламента, която е също автор и на доклад от януари 2010 година, която е докладчик за проект за регламент за решаването на споровете онлайн. Госпожа Едити Панас, директорка на Белгийския център на потребителите, която упражнява тази длъжност от 2001 година, тя ще сподели със своя опит и функционирането на Европейските центрове на потребителите. Господин Хенрик Ю, омбудсман в Дания по, за потребителите, която, който изпълнява тази дейност от повече от 5 години, с много богата кариера в е, Министерство на правосъдието и той също ще сподели своя опит за в приложението на е, настоящите съдебни е, инструменти, който може би да даде някои други предложения, за да бъдем да бъдат по-ефикасни настоящите разпоредби. И съвсем набързо ще дам сега думата на госпожа Роза Тун, като искам да припомня на нашите събеседници, че аз ги приканвам да споделя два, да съчетая две цели, които в принцип не се защитят. Първо, за да всеки трябва да внимава, като спазва тези три минути, които са му дадени за изказване. От друга страна, разбира се, трябва да има време и на преводачите да могат да превеждат Тоест, говорителите, ако може да не говорят с много голям дебит. Е, благодаря, госпожо председател. Днес чухме едно изречение. Потребителите не търсят защита, защото не, няма полза. Сега преминавам на полски. Ето това е ситуацията, пред която сме изправени. Много се радвам, че беше споменато. И в реалния, и в виртуалния свят това е ситуацията. Потребителите не изключват трансгранични сделки или го правят рядко, защото няма доверие и се объркват от различните езици и правила и разпоредби. Затова това се чувстват объркани. Обедена съм, че всички ние а, сме чували подобни случаи като депутати. Ние пътуваме често, понякога полети се отменят, но когато това се случи, въпреки чудесните, чудесната защита на правата, ние се опитваме да си помислим какво ще стане. Е, заедно с това е, авиокомпанията ни превозва така, че да й бъде удобно на нея, а не на нас. Работила съм е, по решаването на онлайн споровете и на тази основа мога да кажа, че стъпките, които могат да бъдат предприяти, за да се улесни функционирането на пазара, това са малките стъпки, с които ние изграждаме пазара. С тези малки стъпки ние изграждаме повече Европа, но по-силна Европа. Освен това, с тях градим и европейската си самоличност. Но за да постигнем успех, имаме нужда от лесни правила, които са прозрачни и не са насочени към авторите на решенията, а към очакванията на потребителите. Ето защо, когато говори, когато работя по онлайн споровете, основното съображение за мен е достъпността и разбираеми за потребителите. Тази платформа трябва да осигурява достъп до всичко това, от което имаш нужда. Това трябва, трябва да има малко копчета за натискане и броят на източниците на информация трябва да бъде малък. Тоест, е, онова, което използват формулярите, трябва да бъде лесно и разбираемо. Също така, трябва да има и някакъв, е, някаква възможност е, потребителите да се ориентират в информацията възможност потребителите да прочетат и да разберат информацията. Трябва ли да товарим предприемачите с избор на институция за альтернативно решаване на споровете. Може би платформата за решаване на онлайн спорове трябва да бъде насочена към решаване на тези проблеми. Давам думата на госпожа Апелманс. Три минути също. Благодаря за поканата да говоря за мрежата ICC. Както знаете, е, дейността ни е изключително богата, но ще се опитам да я сбия в рамките на 3 минути. Нашата организация анализира оплакванията на потребителите и, и, и споделя тази информация с, съответна, с склонът на организацията в съответната страна. Стремим се към намиране на решение. Ето това е което правим. Нашата мрежа изгражда моста между потребителя и, и, и бизнеса. През 2011 година нашата мрежа имаш, разгледа повече от 30 000 оплаквания и 20 000 искания за информация, 20% повече от, от началото на мрежата. В 40% от случаите беше намерено доброволно решение, 13% бяха отнесени към альтернативно решаване на споровете. За около 40% не беше намерено решение. Ако продавачът реш... откаже да постигне а, решение, въпреки че законът го задължава, а, нашата мрежа е безсилна. Ако няма альтернативно решаване на споровете, ние а, съветваме потребителят да започне съдебно дело, но повечето ни потребители а, нямат желание. При колективните искове има такава възможност. Ние подкрепяме предложението на комисията за директива за альтернативно решаване на споровете и за онлайн споровете. Ние си сътрудничим с националните правоохранителни органи. По този начин се, дава, се осигурява по-добра защита на потребителите, но мрежата ни призовава за по-добро наблюдение на органите, създадени по силата на европейско законодателство. Няма съмнение, че нашата мрежа играе важна роля. Ние сме близко до потребителите, информираме ги за правата им и им помагаме да решават трансгранични спорове. Ние смятаме, че по този начин повишаваме доверието в е, единия пазар. Благодарение на регистрирането на всички случаи, Европейският законодателство разполага е, с емпирични данни, възоснова на които да усъвършенства своето законодателство. Благодаря. И сега господин И. Благодаря много. Дали може да пуснете слайдовете, които съм подготвил? Предния слайд, моля ви. Ще говоря за правоприлагането. Както каза комисарят Рединг тази сутрин, доверието на потребителите е от огромно значение. Но същевременно не трябва да забравяме, че онези фирми, които не спазват закона, често остават ненаказани. Нещо, което само по себе си не е честно спрямо онези, които са добросъвестни. Така че на европейско равнище трябва да се засили правоприлагането при трансграничните сделки. Искам тук да ви разкажа как липсата е, на законодателство, на е, координиране в законодателството пречи и е, ще говоря също така за работата в Европейския парламент. Погледнете отдясно. Потребителите имат доста добри отделни права. Те могат да разчитат на регламента Рим 1 Тоест, може да се позоват по права на правото в собствената си страна, може да заведе дело в съд в собствената си страна и да започне делото по процедурата за малките искове. Но такова дело все още не е заведено. Защо? Защото просто отделните хора не завеждат дела срещу многонационалните фирми в собствената си държава. Те или се обръщат към медиите, или се обръщат към омбудсмана за защита на потребителите. Да видим сега какво става в страната на търговеца. Регламента CPC е свързан с страната на седалище на търговеца няма хармонизация по отношение на обещетенията, така че а, това е една област, в която нещата не са достатъчни. И в много области като цяло има минимална хармонизация, т.е. е много трудно да се защитят правата на потребителя въз основа на правото на страната на търговеца. И така, какво можем да направим? В някои области ни трябва повече хармонизация, в други области ни трябва пълна хармонизация. Директивата за правата на потребителите дава хармонизиране на задълженията и оттеглянето от сделките. Също време е възможно в директивата да зададем конкретни мерки. Можете ли да преминете към следващия слайд работната програма? Тук съм изредил някои неща, които според мен е необходимо да бъдат направени. Освен това, което вече споменах, са ни необходими общи правила на приложение. Правилата не са еднакви и за това е много трудно потребителите да действат срещу фирми, които не спазват закона. Затова трябва да имаме задължение търговецът да спазва правото на страната, посочена в Рим 1. Има и изостанали е, устарели правила. Така че сега се работи по социалните мрежи, изработват се насроки, насоки за социалните мрежи, а, като Фейсбук, например. Говори се също така и за изпращането на послания, но вече не се изпращат послания. В социалните мрежи се получават послания и е, като цяло е много важно всичко да се актуализира, вземайки предвид развитието в последно време. Благодаря. Благодаря. Най-напред е една информация, която може да ви разочарова малко. Ако не искаме много да объркваме часовете, няма да имам възможност да е, приема въпроси от е, аудиторията, така че ще се огранича до едно кратко резюме на изказванията, които бяха направени, като изходя от това, че вътрешния пазар, който всички си мъчим да построим, изисква време, че това е ежедневна работа, работа, която е, лежи на плещите на парламента, на комисията, с много служби, които им помагат. Много проекти за директиви са, предстоят, като например за альтернативното решаване на споровете или решаването на споровете по интернет. Друг пример редовното преразглеждане на законодателните текстове и от тази, в този смисъл чухме един отпея призив да се засилят е, дейностите на контролните органи, за да могат да бъдат е, защитавани правата на потребителите. Е, много мрежи за сътрудничество са установени с европейските текстове. Но въпросът, който може да си зададем днес е каква е степента на знание, което потребителите имат за всички тези разпоредби, мисля, че това е също една насока на работа за всички. Може би Павла ще иска да каже нещо. Искам да благодаря на Малка ми, на всички участници. Дискусията днес показа, че все още ни предстои много работа в областта на защита на потребителите, комисари Рединг и моят потребител много държат на това. И се надяваме, че програмата за защита на потребителите, която всъщност е манифест, ще е, покаже, е, че комисията много държи на тази област е, като важна част на вътрешния пазар. Искам да благодаря на госпожа Омоболно, на господин Мер. За мен беше удоволствие да работя с толкова много председателстващи. Надявам се, че и на вас ви е било интересно. Програмата ни днес беше много амбициозна. Искам да благодаря особено на преводачите за помощта им и може би в е, желанието ни да бъдем експедитивни е, говорихме много бързо, за което им се извинявам. Благодаря на всички вас е, за участието. Смятам, че чухме много интересни изказвания в това число от Организация защита на потребителите. И от името на членовете на моята комисия и всички участващи депутати искам да ви приветствам по повод 50 годишнината на Беук. Аз участвах на мероприятието, което те организираха по повод на годишната. Хубаво е, че съвпадат дейностите, които вършим. Изчухме, чухме доклад от моята комисия, разгледахме вашите изследвания. В момента ние разглеждаме програмата защита на потребителите и бюджета за подкрепа. Вече казахме, че това, ве, че това не се синхронизира много с програмата защита на потребителите. И господин Дали потвърди, че двата аспекта ще бъдат интегрирани. Единственото, което остава за мен е да благодаря на служителите на комисията, на нашия екип, на Джоана Бянка които събираха вашите въпроси. Моля ви, продължавате да изпращате своите идеи, защото, както виждате, нещата се променят. Ние не сме тук, за да ви представим нещо окончателно. Мисля, че днес чухме много интересни идеи, както казах Искам да поставя особен акцент върху връзката с политиката за насърчаване на конкуренцията. Много се радвам, че госпожа Крус, който, която също работи в този проект, в неодавнашното си съобщение за цифровия единен пазар обърна внимание на този въпрос. И като цяло, мисля, че ни предстои много работа. От друга страна, мисля, че разполагаме с натрупани знания и опит. И мисля, че дейността на нашата комисия също дава своя скромен принос. Сега искам да ви поканя да благодарите на всички оратори с аплодисменти. Благодаря ви, приятен обяд. Благодаря и на зрителите, които ни следят по интернет.